Okay, everybody, if you could... Добре, ако обичате, заемете места. Много е, съжалявам, но ще трябва да изслушате и моите е, съобщения, сега като съм ви хванала залата. Първо ще има отлагане на економическия диалог с министъра на финансите на Франция Пьер Московици. Всъщност вчера трябваше да проведеме пренасрочения економически диалог с господин Московици, но вчера по обед секретарията получи информация от Френското министерство, че господин министърът няма да може да пристигне, евентуално защото ще има тази седмица извънреден съвет на министрите на економиката, но това беше малко вероятно, още го знаехме и предварително. Общо взето за четвърти път се пропуска тази среща. Секретарията се опита да види дали нещо ще може да се направи. Единствената възможност 24 и 25 март нещо да направим за този мандат, но ни информираха, че и тези дати не са възможни за господин министъра. Така че, евентуално, може би ще можем да се опитаме да направим нещо за април. Поне ще продължим да се опитваме. Но мога да кажа, че съм изключително разочарована. И е, както изглежда, появата пред нашата комисия се счита за една така е, отлагащата се възможност, която може да бъде преразглеждана. Е, министърът е изпратил писмо, с което се извинява. Изпратила съм го на координаторите. Виждам, че кимате, че сте го получили. Е, мога да чуя и вашите мнения, но аз лично държа да кажа, че не това си представяме когато, е, или не, това си представяхме, когато е, основахме този е, форум, економическия диалог. Господин Ланген, и вие по процедурен въпрос ли искате да се изкажете? Мога ли да предложа да не, да не каниме повече това лице по време на нашия мандат, защото няма смисъл. Очевидно не си заслужава. Е, министри са се появявали тук и, или са а, обяснявали неидването си с а, а, проблеми в собствената си страна. А, е, специално министъра на економиката на Испания се появи въпреки проблемите и само го уважаваме за това. На 24-25 е, можем да се опитаме, но има и много други неща, които са планирани. Има и делегации, част от тази седмица и зелена седмица, така че там няма да стане. А, по във въпроса за триалога за механизма, единия механизъм за преструктуриране. Проведохме триалога в Страсбург в присъствието на гръцкия министр Цунарас и е, председателят на Еврогрупата. Дискутира се обратната информация към съвета от неофициалния документ, който изпрати парламента за свързано с институцията Марони, е, за действането на програмата за, за преструктуриране, вноските и междуправителствени въпроси въпроса за при, е, приоритетни претенции и така нататък. Ще бъдат разгледани политически въпроси на следващия триалог, който ще се състои на 19 март, отново в присъствието на двамата министри. Този триалог е практически с отворен край, така че в петък сигурно ще присъстваме. За споразумението за търговско инвестиционно партньорство с щатите, триалога се проведе на 11 март. Евентуално се говори за включване на аспекти за околната среда и така нататък, също елементи за оповестяване на информация, за надзорни правомощия и за съответните органи. По последния въпрос е постигнато споразумение. Дискусията ще продължи на следващата среща, която ще се проведе на 20 март, така че се надявам тогава триалога за единия механизъм за преструктуриране ще приключи директивата за платежните сметки. На 13 март се проведе поредния триалог, ключови въпроси, примерно вебсайтове, които сравняват условия за достъп и е, предоставяне на възможности за основни плащания е, остават като теми. На 20 март ще се проведе следващия триалог. Надяваме се там да се постигне съгласие. Това е много заета седмица ни чака. Също ще има триалог днес за действия за щети. Така че никой не може да ни обвини, че не че мързалуваме. Okay, uh, I now need to uh, reconsult the committee on uh, youth. Сега трябва да uh, проведем повторна консултация с комисията по uh, за uh, разпоредбите за предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа беше постигнато споразумение на 25 февруари. Комисията получи информацията на 3 март и сега се налага да се направят едни малки изменения, които всъщност са внесени в текста от тогава насам. Изпратен ви е текста с изменение и се предполага утре да бъде приета. Съвета трябва да е, потвърди писменно, че ще, е, се, ще одобри позицията на парламента. Нормалната практика е, е да се консултира нашата комисия едва след като получиме писмото от, комис... от съвета, но решихме този път да обърнем ръда, защото няма да има време и няма и проблем да го направим по този начин. Докладчикът, освен, не знам, разбирам, че не искате да вземете думата, но докладчика в сянка, доколкото разбирам, да. Благодаря. По отношение на процедурата се консултирах с моята група, ставам групата на социалистите и демократите, те ще са съгласни. Мисля, е, вие сега е, споменахте целият този списък от е, тристранни срещи за много документи, които ще се приемат на първо четене. Ние мога да кажа, че тази процедура не непременно ни улеснява живота и в следващия парламент, аз лично няма да участвам там, ще е добре да помисли за разработването на нови процедури, които да повишат и прозрачността поне за начина по който се решават, предвижват нещата. Нищо нямам упрек към, към господин Гиголд, който си свърши работата много добре. Но Примерно, ротиращото председателство също по никой начин не ни улеснява живота, когато изведнъж се изсипе голям брой законодателни текстове а, върху при нас. Така че е, парламента следва да помисли за нови процедури. Това беше коментара ми. Ние искаме да работим бързо, но в никакъв случай процедурите не винаги е, ни позволяват това. Добре, Свен, имате думата съвсем набързо и благодаря за е, добрите думи от Ана. Нека да кажа какво беше трудно. Трудността беше, че след дълги е, дебати постигнахме споразумение по гр... при гръцкото председателство и няколко дни след това гръцкото председателство ни каза, извинявайте, 11 страни е, смятат, е, че санкциите за нарушаващите са твърде слаби и е, някои разпоредби могат да бъдат е, за обиколение от трети страни. Няма да ви говоря какво друго искаха да се промени. А тази писмена процедура определено е трудна, както каза и Ана. Аз се опитах да спася така максимум от постигнатите договореностите. Смятам, че постигнахме максимално. Всички групи много конструктивно се включиха в е, усилията и накрая всички работихме заедно. Но тези процедури с триалога подлежат все повече на критики и напълно го разбирам, след като минах през тях. Особено като се има предвид, че страните членки съвсем очевидно застават за това да се приемат по слаби санкции с, а, при нарушаване. Видяхме какво се случи с а, МИФИТ, сега същото се случва и с предприятията за колективно инвестиране. А, ние а, се опитахме да защитим всичко, което защитавахме като позиции при МИФИТ, но а, в момента не успяхме. разтествено, имахме доста по-различни желания първоначално, отколкото успяхме да а, постигнем. Това е така контекста. Председателката, благодаря. Действително, това е процес, с който сме се сблъскали вече нееднократно да отстъпваме от нещо, което вече сме решили, че сме постигнали е, като споразумение. Смятам, че трябва доста твърдо да работим с съвета, защото те смятат, че сега като наближава края на мандата сме готови да поддаваме в е, триалога е, има доста работа. Сега се изсипва действително много голям обем работа върху нас. И е, се надявам и се моля да не ви се случи същото през следващия мандат, защото действително е много трудно да се работи така. Та, с тези оговорки е, мога ли сега да предложа да гласуваме с дигане на ръка по текста? Съгласни ли сме? Надявам се, че ще си дигнете поне ръката. Благодаря. Има ли против? Въздържали се? Не, добре, приемаме. Ще влезе в пленарна зала на втората сесия през април. Okay. I'm just checking. Uh, I hope you've all got your cards plugged in. Надявам се, че всички си имате картите за гласуване. Ако искате да проверим все пак, ще трябва да гласуваме поименно. Проверка. Натиснете усмивчиците. От стилистите и демократите има един повече. Оправете си присъствието. Добре. Оправихме сега. Стигаме до 12-та точка от дневния ред. Yeah, anyway, so um, uh, this is Peter Simon's report. Доклада на Питър Симон съвета обявихме тяхната позиция на първата сесия през март, пленарна зала, и сега трябва да решим дали да препоръчаме да се приеме позицията на първо четене, като се има предвид каква беше нашата позиция през януари. Пред, предлагаме да се е, приеме пред, при, проекто препоръката. Тя беше раздадена и сега можем да гласуваме. Ние можем да гласуваме в комисията, но сега по новите правила трябва да гласуваме поименно. Така че нека да гласуваме позицията на съвета с измененията на второ четене. Надявам се гласувате а, поименно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. А, 39 гласували, 39 за. Невероятно. Не сме, не сме се да имаме такива споразумения на второ четене. Благодаря. Благодаря на всички колеги за а, сътрудничеството през тези нелеки периоди. Никой със сигурност не е смятал, че ще стигнем до такъв голям, широк консенсус. Мисля, че дори държавите членки могат да се съгласят с нас. Освен партиите, освен политическите убеждения, ние мисля, че успяхме да намерим добро решение за Европа. Добре. Сега стигаме до следващата точка. А именно присъединяването на Харватия към конвенцията от 23 юли. И така, нека да гласуваме. Кой е за? Против? Държали се? Приема се. А, е, второ Изменение едно. За? Против? Въздържали се? Приема се. И сега целият текст. Моля, гласувайте електронно. Everybody's voted, votes closed, and that's uh, 40 in favor, nobody against, nobody. against. Добре, 40 гласували, 40 да. Невероятни резултати днес. И така, общата резолюция, моля гласувайте. Всички гласуваха. 40 гласували, 40 за. Невероятно. И сега точка 14. Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки. Много от нещата бяха оттеглени тук. Първо изменение 19. Кой е за? против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте изменение 19. Всички ли гласуваха? 21 за, 19 против. Изменение 4. Кой е за? Сдържали се? Против? Приема се. Пето. Приема се. 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21. За. Против. Ще го проверим. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Още един трябва да гласува. Отхвърля се. 17 за, 22 против. И така, 6 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се. Ще го проверим, моля, гласувайте електронно. Приема се. Девето за против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се. Ще го проверим електронно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето. За против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Юри 1 за, против, въздържали се, приема се. 2 на същата комисия за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1 за, против, Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Приема се. Три за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се.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 34 за, 1 против, 5 въздържали се. Системата май не функционира. Край на гласуването, край на гласуването, казва председателката. А, толкова по-зле за парламентариста, на който картата не работи. Това не е ключово гласуване. Следващото е важно. Сега работи. Добре. И сега 35 за, 1 против, 5 въздържали се. Благодаря ви. last commissioner and the last vote. Oh, yeah. If you're leaving, can you leave quietly? Because... Моля, напускайте в тишина, защото имаме още много работа. Точка 15 от дневният ред предстои. Okay, um, if we're, if we're all ready, uh... Ако сте готови, радвам се да открия изслушването относно трансатлантическото търговско инвестиционно партньорство и регулирането на финансовите услуги. И да приветствам нашите гости Двама от тях ще бъдат тук чрез видеовръзка. регулаторната картина и от двете страни на Атлантическия океан се промени много в следствие на финансовата криза и се появи ново законодателство, имащо за цел да се поправят грешките на финансовата система. Така че изслушването днес е възможност да търсим регулаторно сътрудничество и да имаме мерки с трансграничен ефект. Доста оратори, както виждате, виждате тяхните биографии, така че няма да се повтарим тук, за да спестим време и да им дадем повече възможност да говорят. И първо ще дам думата в следния ред всеки от тях по 5 минути. И след това ще имаме процедура по привличане на вниманието. И ще дам думата, е, ще дам председателския пост на Пабло, за да си спестя малко енергия накрая. Първо ще говори Надя Калвиньо, която е заместник на, от Генерална дирекция пазар на Европейската комисия. Заповядайте. Thank you very much, uh, Madam Chair, uh, dear Madam Chair, uh, honorable... Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на економическата комисия, финансовите пазари са в сърцето на нашите економики. И а, нашите економики и индустрии са тясно свързани и в сърцето на всяка економика е финансовата индустрия. Отговорностите за стабилни финанси са върху всички нас. И за това трябваше да изготвим подобна реформа и да се подготвим за бъдещето. Споразумението от Г20 ни даде основните насоки и стандарти, но задачата да се изгради качествено законодателство по финансовите пазари, така както го изискват в G20, се пада на съзаконодателите, т.е. комисията и парламента. Европейският съюз и Съединените щати изиграха ключова роля за изграждане на финансовата картина в световен план. Нашите финансови пазари все още са две трети от световните финансови услуги най-вече по обема на транзакциите. Така че логично Европейския съюз и Съединените щати да работят съвместно в посткризисния период, за да осигурят един стабилен и устойчив на шоковете финансов пазар. Съединените щати и Европейския съюз изиграха ключова роля при определение на финансовите стандарти, а също при прилагането и следението за прилагането на тия стандарти навсякъде. Изградиха се различни финансови форми, например ФСБ. И също така изградихме двустранни форми на сътрудничество с нашите економически партньори. Непрекъснато дискутираме по различни досиета и по различни общи теми в рамките на а, така нареченият а, регулаторен диалог на финансовите пазари ФМРД. И, и също продължаваме да работим с Съединените щати. Въпреки постигнатият успех, много пъти представители на Съединените щати присъстваха тук в този парламент, за да говорят пред нас, както и ние пред Конгреса. Но след кризата, ние фундаментално модернизирахме финансовата регулация в двете страни на Атлантическия океан, но считаме, че трябва да се подобри и механизма на ам, двустранна регулация в сътрудничеството. Не можем вече да се базираме е, само на неформален набор от, на, от насоки и препоръки. И за това те тип споразумението се яви много важен елемент. Европейският съюз предлага то да бъде рамката за регулаторно сътрудничество по финансовите услуги. Нека накратко да представя това споразумение. Европейския съюз предлага да има прозрачен, базиран на правила и отчетен процес, който да подсили финансовата стабилност. За да се случи това, ние трябва да се базираме на няколко основни принципа. Да работим съвместно с Съединените щати, за да имаме навременна и постоянно спазване, прилагане на финансовите правила относно надзор. Също искаме да имаме и нови финансови мерки, които да променят, ако трябва, разпоредбите и сътрудничеството в финансовата сфера между Европейския съюз и Съединените щати. Трябва да се ангажираме, че и двете съдебни системи ще съдят сходно при подобни нарушения. Трябва също да помислим и как да осигурим например насоки за правилни оценки и също обмяна на адекватни данни при различни подобни финансови процеси. Също трябва да можем да се базираме и да се осланяме на а, съдебните правила на другата юрисдикция първо тези правила бяха взети предвид при дериватните продукти и после бяха, обхвата им беше разширен. И, както вече казах, основната ни цел е да имаме отчетност и прозрачност. Но нека преди да приключа да кажа какво не искаме от тези преговори. Регулаторното сътрудничество не трябва по никакъв начин да променя правото да се регулира. То трябва да зачита напълно правната и а, съдебна регулаторна система на а, другата страна. Ние искаме да имаме съвместна оперативност между правилата и надзора, така че да няма дублиране, празноти, и други, които могат да доведат до нови рискове или пък до конфликти. Законодателите и регулаторните органи трябва да осигурят всичките мерки, които да осигурят финансова стабилност. Трябва да се спазват принципа на добро сътрудничество и също да ще зачитаме предложението на другата страна. И също трябва да се изслушват, да се направения избор и да се опитваме да разберем причините. Те тип трябва да осигури стабилно, прозрачно и а, отчетно споразумение за бъдеще и да ни позволи да а, регулираме и наблюдаваме световните финансови пазари. Това е първата стъпка към един интегриран трансатлантически финансов пазар и също да осигурим растежа в двете страни. Обедени сме, че нашите американски приятели а, и също имат а, целта осигуряване на стабилност. И когато кризата а, свърши и бъде забравена, няма да а, се връщаме пак към фрагментираните пазари, а ще продължим да работим заедно в името на хората. Защото ако пак се върнем към отделни законодателства, можем да, из... да изтървем от поглед глобалната картина. И трябва да продължим с усилията да водим дискусия и да не забравяме какво постигнахме вече с тези. Благодаря. Благодаря, каза председателката. А сега Крис Брамър, професор Крис Брамър е тук, чрез видеовръзка. Готови ли сте? I assume everyone can hear me uh, in Brussels. Yes, we can, and we can see you. Excellent. Uh, before I guess getting started, I'd like to thank uh, members of the. Бих искал най-напред да благодаря на членовете на комисията за тази извънредна възможност да се включа. Целта на това изслушване е регламента за трансатлантическото търговско инвестиционно партньорство. Както знаете, беше отбелязан значителен напредък благодарение на преразглеждането на регулаторната система – Стигна се до а, използването на прекомерно много а, дипломация, за да може да се уредат въпросите за надзора, отчетността и застраховането. Разбира се, в този контекст а, е много важно да има трансгранична регулаторна система. Но много от нас знаят, че е, партньорството никак не е сигурно, особено трансатлантическото, така че ние трябва да можем да осигурим максимална възможност за успех, за да имаме съответствие и в политическите изисквания, и в потенциалните такива. Това се отнася и за политиците и за Брюксел и в Штатите, които искат да обмислят какви стъпки да предприемат. В такъв смисъл бих направил три предложения за това какво не следва да прави Европейския съюз в преговорите си с Штатите в преговорите за трансатлантическото сътрудничество има сериозни лостове. Се надявам че ще имате предвид и моите скромни предложения. Първо, оформянето и акцентите на едни подобни преговори по отношение на финансови услуги не следва да бъдат положени на традиционната идея за достъп до пазара, защото вече има достатъчно инструменти, които регулират достъпа до пазара за финансови услуги и многостранни и двустранни такива. Освен това има регулаторна рамка във всека от двете е, юрисдикции. И всъщност трябва да се търси създаване на нов е, начин за диалог е, за, между Европейския съюз и Штатите, като основните цели е, следва да бъдат е, споделяне на информация, сътрудничество по прилагане на законодателството, защита на инвеститорите и естествено финансова стабилност. Така ще се намали и притеснението от това, че ще се разводни е, реформата на закона Дот Франк и различните европейски законодателни инструменти. Освен това и е, ще се концентрираме върху основния проблем да се увеличи взаимосъвместимостта, ефективността на финансовите реформи. Второ, споразумението не следва да бъде използвано, за да се въвеждат е, въпрос, е, реформи по същество или да се сменя съществуващото законодателство на национално ниво посредством нови международни задължения. Защо? защото съществуващата рамка за надзор е базирана на така нареченото незадължително законодателство и създаването на ново задължителна рамка за подобни ангажименти ще създаде нови политически и правни искания дори е, да има възможност да се превърне тази система от незадължителни закони в е, задължително законодателство. Дори да има известно съвмест... съвместимост между двата режима. А това ще породи отново страхове, че ще има още цяло десетилетие работа. Освен това, трябва много да се внимава да не се въведе формализиран режим за разрешаване на спорове, защото разрешаването на спорове следва класическата логика на търговските споразумения и дава възможност да се излиза с задължителни решения спрямо съответния регулаторен режим в Европейския съюз или Штатите. Проблема е, че би трябвало е, в такъв случай да се реши по е, кой е, международен закон ще излезе това решение, което не е възможно. В такъв смисъл не може съществуващите неофициални взаимодействия да се превърнат в задължителни ангажименти това ще подрони или дори ще прекрати е, трансграничните е, разговори, преговори за търговски споразумения. Би следвало да се търси по-ефективна система за трансгранично сътрудничество. Разбира се, има предизвикателства, защото става дума за различни законови решими. И двете свръхсили би следвало да търсят също едновременно подобряване на законодателството и специално признаването на законодателството на другите страни не се движи с такава стъпка, с каквато се движат споразуменията. Така че би трябвало да има един синхронизиран подход за решаване на различни въпроси то да може да се работи симултанно с други проблеми. Освен това, е, диалога за регулиране на финансовите пазари може да се търси там иновативни подходи, като например да се направи така, че нашия трансграничен регулаторен диалог да подкрепи или да се случва едновременно с срещите Г20 също може, там е, има и много важна роля на международните независими агенции. И в такъв смисъл не следва да се търси официална форма за разрешаване на спорове, а по-скоро обща форма за а, е, международни а, е, разрешавания на подобни конфликти. Много е важно как се случва този е, процес, защото регулаторната рамка е много различна. В Европейския съюз трябва да има разбиране, че економическото сътрудничество и интегриране може да бъде постигнато само дългосрочно и то с търпение. Не е възможно политически в момента да се търси подобна дълбока интеграция, за това би следвало да се търси по-скоро е, създаване на условия за бъдещо по-задълбочено, по-устойчиво сътрудничество и също така създаването на по-формализирана рамка за решаване на проблемите преди те да се случат. Е, това е, е формат и рамка, която може да бъде развивана в бъдещето и то евентуално доста бързо, в рамките на трансатлантическото економическо е, партньорство, което ние именно и очакваме да се случи. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега веднага ще преминем към следващия оратор, господин Тиери Филип, Филипонат, е, председател на Finance Watch. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Въпросът тук, според мен, е дали финансовите услуги ще дадат възможност на Европейския съюз и на САЩ да развият допълнителни финансови услуги в полза на економиката и да регулират услугите по целесообразен начин. Това споразумение е за свободна търговия. Тук не се поставя под въпрос с презумпцията, че повече финансови услуги ще се отползва за економиката, въпреки че доста има да се каже по въпроса. Вместо това ще се засредоточа върху следния въпрос. Дали включването на финансовите услуги в партньорството ще подобри регулаторната конвергентност? Три фактора, според мен, са необходими, за да се стигне до регулаторна конвергентност. Първия е, че регулирането трябва да се развие, водено от целта, че а, обслужва публичния интерес. Публичният интерес трябва да бъде поставен над всички останали включително и в случаите, в които публичният интерес е в конфликт с някои частни интереси. Втория фактор. В света на мобилност на капиталите и на финансово мислене и действия в световен мащаб, регулаторната конвергентност също трябва да мисли и действа на световно равнище. Не трябва да се стига до изкривяване на конкуренцията, арбитраж и неравно третиране. Третия фактор. Не може да има а, смислена регулаторна конвергентност без без надзор. Това е, означава, че а, е, партньорството трябва да ни спомогне да постигнем и трите фактора. Дали това партньорство ще спази иерархията от интереси между публичните и частните? За да отговоря на този въпрос, аз погледнах единствения документ, който изтече във връзка с това партньорство, а именно мандата за партньорството, който изтече през юни 2013 година. Точка 15 в мандата говори за постигането на високо равнище на либерализация. В точка 27 пък се казва, че споразумението трябва да бъде правно вързващо за всички регулаторни органи. Трябва да кажа, че по отношение на първия фактор имам доста основателни съмнения. Или в точка 22 от мандата се а, въвежда ISDS, т.е. механизъм за решаване на спорове между инвеститори и държавата. Та, мисля, че отговора на моя въпрос е ясен. Втория фактор – дали партньорството ще въведе многостранен механизъм за регулаторна конвергентност? Отговора на този въпрос е съжалявам, знам, че ще породи това дискусия, но отговорът е не, защото това партньорство по своя състав е двустранно. Този отрицателен отговор има своите последствия. Регулаторната конвергентност ще намали силата на Борда за финансова стабилност, както и на комисията от Базел за банков надзор. Същото се отнася за Международната организация на комисиите по ценни книжа. Всички тези организации ще бъдат правно вързани от правилата на партньорството при положение, че членовете на ЕС или на а, щатите на щат няма да бъдат правно вързани. Третия фактор. А, ще имаме ли и конвергенция на надзорните органи? Отговорът е не, защото за съжаление този тип надзор не влиза в обхвата на партньорството. Бих искал да почетая три неща преди да приключа. Възможно е включването на финансовите услуги в партньорството да се а, отрази и на а, основната идея на финансовия регламент. Ако погледнем за в бъдещето, точка 15 и 27 от мандата, за които говорих малко по-рано, ще ограничат регулаторите и политиците относно възможността им да действат, когато е необходимо. Ситуацията ще се влуши, ако механизма за решаване на спорове се включи в партньорството. Важно е да разберем, че а, дори и да отпадне този механизъм, партньорството може да продължи да съществува накратко бих искал да се спра и на липсата на прозрачност при преговорите. Чухме някои обвинения за спекулация и навяване на страх, които основателно ни накараха да се замислим дали се нуждаем от това партньорство. В това отношение бих искал да ви попитам един простичък въпрос за да се избегне спекулацията и да се постигне прозрачен процес, не е ли възможно всички заинтересовани страни да бъдат включени в процеса? Не може да се борим с страха в тъмното, затова ни трябва светлина публичният интерес трябва да бъде поставен над частния интерес и преговорите трябва да бъдат прозрачни. Предлагам ви да не забравяме тези два принципа, когато водим дискусията. Благодаря. Uh, uh, now... Благодаря. А сега пристъпваме към следващия оратор, Едуард Болс, който е член на Европейската съветническа група, групата към Европейската комисия по ТТИП. И а, сега имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дадената ми възможност да споделя няколко разсъждения. Радвам се е, тук да мога да кажа публично, че въпреки едно и също фамилно име, няма никаква роднинска връзка между нас, поне доколкото знам. При след това наистина участвам в работната група, съветническата група на Европейската комисия по ТТИП. И а, ние сме една а, група, съставена от представители с различни интереси, така че не мога да кажа, че представям интереси на цялата група. А, и съответно аз не говоря от името на цялата група. Нека да разясня това но мога да потвърдя, че това, което ще кажа днес тук, съответства до някъде на, каз... на становището на финансовите пазари в Европа. И а, наистина съм бил участник в различни консултантски групи по банковия сектор, било то европейски, както и една швейцарска. Смятам, че ТТИП е много важна инициатива. Това е най-добрата възможност на САЩ и ЕС да а, решат проблемите на финансовите пазари преди новите економики, като тези в Африка, както и Азия, да вземат думата. Финансовата част от економиката е много важна за цялата търговия и достъпът до услуги и търговия са ключови елементи. Затова имаме нужда от качествени финансови пазари. И щатите приеха вече позиция по ТТИП. Нещо, което не искахме да бъде включено в настоящото споразумение. Европейската комисия взе обратното становище. Миналата седмица ние заявихме много ясно нашата позиция на екипа за преговори, изпратен от САЩ. Но най-важното тук е просто да се пренапишат правилата и посланието трябва да бъде разбрато, разбрано от всички и да премахне всякакви двусмислици. Проблемът е с настояща система, такава каквато е. И за това дали трябва да се включат финансовите пазари или не. Има един отчаян и некоординиран подход от, от двете страни на Атлантическия океан и там идва и различието. И примери за това различие са представени много ясно в доклада на Атлантическия съвет – той беше представен и пред вашите членове. Нека да дам конкретни примери. Например, относно слоповете, които съществуват. Също относно неамерикански лица, дефиницията на неамерикански лица, където се, от което се възползват неамериканските дилери, оприращи там. Тези тези празноти в законодателството съответно представляват риск за цялата финансова система, както и бариера за търговията. Най-важното тук е как регулаторите ще реагират, как ще направят финансовата система и как ще осигурят координация и извън териториални мерки, въпреки че това също представлява разход за крайният потребител. Финансовият диалог за регулиране на пазарите също е ключов елемент. Той също е много устарял като идея, създаден е от преди кризата и вече не е приложим. И както беше доказано, този механизъм не успя да, да, да, да бъде съвместим между двете законодателства. През януари това становище беше прието и от двете групи, на двете страни на Атлантически океан и а, съответно беше решено да се разискват детайлите между регулаторните органи и да се търси решение. TTIP е, според мен, най-правилното средство за справяне с проблемите, когато се търси конвергенция и създаване на единни е, правила за пазарите. Два типа услуги трябва да възникнат с TTIP Понякога може да се каже, че индустрията не иска да бъде осложнява нейния процес, но също никой не може да наложи на регулаторните агенции да поемат по друг път. Трябва да има ясни хоризонтални принципи, инструменти, методология от двете страни на Атлантика – и да се включи извън териториалните, да се включат извън териториалните мерки и е също да има мерки за контролиране на търговията. Трябва да се стремим към повече конвергенция и повече доверие при надзора. Но така иначе, както вече казах, имаше а, отклоняване от правилните пътища. И трябваше определено да се залечат някои митове. Благодаря. Както вече знаете, ще имаме подобно изслушване и следващата седмица. А сега давам думата на Карен Лану, която е изпълнителен директор в Европейския център по политически изследвания. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да а, говоря за финансовите услуги. През ноември на нашия вебсайт беше публикувано, а, публикувана статия във връзка с ползата от финансовите услуги по смисъла на това партньорство. Интересно е да а, знаем, че потребителите се интересуват от този въпрос. Нека кажа няколко общи неща във връзка с партньорството, ползите от него, цената му, и след което ще премина и към финансовите услуги и заключението. Първо. Направени са проучвания във връзка с партньорството, както и с финансовите услуги. Най на CPR проучването е най-значителното в тази област. Ползите са ясни, но те са ограничени. Това е първото нещо, което исках да кажа. Това ни води и до факта, че ще се нуждаем от допълнителни проучвания, за да видим какви ще бъдат конкретните ползи и каква ще бъде цената от партньорството. Не става въпрос само за намаляването и премахването на тарифите. Тук по-скоро става въпрос за отпадането на нетарифните бариери. Миналата година през февруари беше публикуван документ от комисията, от който беше видно, че най-високите разходи са свързани с нетарифни, нетарифните бариери. Комбинираният ефект от намаляването на тарифите и нетарифните бариери може да ни доведе до а, трудно измерими ефекти. С оглед на значението на нетарифните бариери, е явно, че това партньорство няма да бъде традиционно. То ще бъде насочено най-вече върху регулаторни въпроси в областта на търговията. Както знаем, между САЩ и ЕС преговорите текът, имаше много инициативи например Трансатлантически економически съвета в областта на финансовите сектори, на финансовия сектор пък беше сложено началото на финансовия диалог. Считам, че финансовите услуги трябва да бъдат включени в партньорството, както обясни Надя преди малко, защото те са част от структурата на партньорството. Важно е да сравним това, което желаем да постигнем – с това, което вече е постигнато в други партньорства с Сингапур, например с Корея, с Канада партньорство, за което нямаме много подробности, но трябва да вземем предвид. Ако а, видим търговското споразумение с Корея, видно на сайта на Европейската комисия, ще видим, че там се приканва за взаимно признаване, включително и на финансовите услуги. Има и съответната структура, за да може това да сработи на практика. Тоест, имате, може да видите цялата структура, както от страна на Европейската комисия, така и от страна на Министерството на търговията на Корея. Може да видите всичко, виждат се и работните групи, които работят по различните проблеми. Има, разбира се, механизъм за решаване на споровете, който също е много важен. Допълнителна причина, поради която считам, че финансовите услуги трябва да се включат, е, че по този начин се признава, че ние, ЕС и е, САЩ, Показваме по този начин, че през последните 5 години изпълняваме ангажиментите си поети в рамките на Г20. Ангажиментите поети в Г20 може да са различни, но пък целите ни са едни и същи. Ако не успеем да се споразумеем относно включването на финансовите услуги, това би означавало за останалата част на света, че да, ние изпълняваме ангажиментите си по Г20, но правим нещо съвсем различно на практика. Това може да кажат а, а, останалите. Защо споменах тази референтна работна група в Обединеното кралство? Защото не считам, че това трябва да проваля процеса. С оглед на изхода от кризата, трябва да се насочим към обмен на добри практики. Бих искал да ви дам два примера, които според мен са много важни за вашата комисия. Първо, тези, които от вас не знаят, като резултат от Дот Франк, беше създадено бюро за потребителите през 2011 година. Днес там работят 1500 човека. ЕСМА, ЕОПА и банковия орган са част от тази комисия. Като само за потребителите на финансови услуги беше създадена специална комисия а, сега е назначен и нов директор, но повтарям, там работят 1500 човека. Това стана за период от 3 години. Ако не се лъжа, Дава се, дават се правомощия във връзка с финансовите услуги и ползването им от потребители, така че всичко ни кара да направим малко повече в това отношение. На следващо място прага, който се въвежда. САЩ има референтен праг, До 2015 година ще трябва да въведем такъв на базата на решението на Европейската комисия. Става въпрос за коефициент на леверидж. Този пример, който ни дава САЩ, би могъл да бъде полезен и за нас в Европа. И накрая, признаването на новите правила за деривациите в САЩ. Това ни показва колко е важно да имаме структура, която да ни позволи редовно да обсъждаме нещата. В заключение, мисля, че е важно да се проведат допълнителни проучвания за ползата от партньорството. Подкрепям включването на финансовите услуги в това партньорство, още повече, че политическия момент и структурата, която се предвижда, ни кара да не изключваме финансовите услуги от инвестициите. Много е трудно да разграничим правилата за инвестициите от финансовите услуги. По този начин ще кажем на останалата част от света, че сме изпълнили правилата на Г20. Благодаря. Finally... Благодаря. Сега накрая ще чуем изказването на Кристофър Пейн, е, който се изказва от свое име и от името на Кен Монахан. Е, след това ще дадем възможност за задаване на въпроси. Е, двамата ни оратори са политически анализатори. Кристофър Пейн е економист е, с, е, към Блумбърг. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми депутати, искам да започна с благодарности към комисията, че ни поканихте да говорим пред вас днес. В нашата презентация ние анализираме защо администрацията на Обама публично се възпротивява на предложенията на ЕСА да се включи финансовата регулаторно сътрудничество като част от трансатлантическото споразумение. Ние е, считаме, че като се има различните позиции на ЕС, като се имат предвид различните позиции на ЕС и щатите за финансовата регулация, двете страни вероятно няма да постигнат споразумение. А, също така а, и по-ограничено споразумение ще има своята сериозна стойност. Защо взема подобна позиция администрацията на Обама? Първо, е, те се притесняват за всяка дейност, която би могла да подрони процеса за реформа, регулаторна реформа по закона до Франк. Този закон бе прият през 2010 година и е едно от основните постижения на Обама. И е, американските законодатели биха се възползвали от всяка възможност да променят някои от разпоредбите. Две трети от процеса на изготвяне на правилата към закона Дот Франк са приключени, но около 20% от тях още са в процес на разработване. А много от тези правила изискват и взаимодействие на различни агенции. Исторически тези агенции винаги са пазили своята територия, и е, да се включат е, чужди регулатори в процеса на финализиране на тези разпоредби ще представлява сериозен проблем, чисто логистично. Второ, е, регулаторното сътрудничество по това споразумение може да даде потенциал за разводняване на режима в щатите администрацията на Обама смята, че е, законът от Франк е, е реакция на финансовата криза. Штатите са водещ в прилагането на споразумението Базел 3. И там, е, примерно, коефициента на задлъжнялост или ревелич е 3%, най-големите банки в Штатите приемат такъв коефициент от 6%, 5% за филиалите си. Е, тоест, има по-строг режим. Има и други е, примери за по-строг е, режим за Европа, например компенсации на е, работещите и фондовете за паричните пазари. Но е, администрацията на Обама счита, че подобни разпоредби не са достатъчни, за да се реши проблеми, е, някои от основните проблеми и е, че трябва да е, съществува все още предимството за финансиране за големите банки. Затова постиженията на администрацията ще бъдат пазени сериозно в това отношение. Европейските политици считат, че съответния европейски режим съответства на националните режими и едва ли ще отстъпят освен това, един многостранен подход според администрацията на Обама евентуално ще е по, за предпочитане. Штатската е, система е много различна от тази на Европейския съюз. Около една пета до една четвърт от общия финансов сектор се осигурява от търговските банки. В Германия тази, това съотношение е 70%. Разликите в структурата на посредничеството при кредитирането е различно в Штатите и Европейския съюз и е, за това евентуално е необходимо да има по-официален е, форум за финансови регулации в такъв смисъл ще има и много големи е, неразбирателства или несъгласия около съответния ко- коефициент за задлъжнялост. По тази причина и е, правилото Волкер Рул се предпочита в щатите. За това администрацията на Обама няма да приеме пълно включване на принципите за, финансово сътруднич... за сътрудничество при финансовото регулиране, както се предлага от Европейския съюз. Сигурно ще се съгласят да има взаимни консултации, но предварително преди приемане на нови мерки, но без да има ангажимент за неприемане, примерно, на разпоредби. Също така трябва да не се забравя, че има ред проблеми, включително свързани с замеделие, защита на личните данни, държавните поръчки, е, разрешаване на спорове инвеститор-държава и регулаторно сътрудничество в други отрасли. Също така, е, по-нататъчно отваряне на пазарите на щатите и ЕС е, представлява на ние сериозни регулаторни трудности, като например сектора на автомобилостроеното. Подобно споразумение ще включва и ограничени финансови е, механизми за финансова консултация. Според нас 96,3 е, милиарда са годишните е, разходи за регулаторни сътрудничество, е, свързани с е, износа между Штатите и е, Европейския съюз. И това споразумение надали ще разреши съществуващите разлики. Председателката. Благодаря. Сега давам думата на депутатите, които евентуално искат да се изкажат или евентуално да зададат въпроси. Е, спонтанни ще бъдат изказванията. Вече има един списък. Um, Виждам и Питър Скинър. Някой друг? Добре. В такъв случай предлагам да дадем думата на записалите се и се извинявам, че ще се погрижа за себе си и ще предам председателското място на Пабло който също е докладчик по ТТИП в ЕКОН, нашата економическа комисия. А след като депутатите вземат думата, ще дадем възможност на нашите гости да отговарят. А, сега оставям Пабло да се оправя с времето за изказване. Благодаря. Ша, Шарон. Както го казаха нашите гости, Европейският съюз и щатите имат различни системи в това отношение и а, това е една много тежка тема, по която ние работихме през този мандат. Знаете, направихме много по а, директивата за капиталовите изисквания 4 в Европейския съюз и се надяваме, че за в бъдеще ще продължим и с някои специфични доклади, които искат да сложат в рамка и всички тези спекулативни дейности. Ние сме особено скептични а, към оценката на активите на европейските пазари. Първо, САЩ не прилагат база от 3. И те има също и правото Волкър, където се, има голямо ограничение на спекулативните процедури. Въпросът ми обаче е следния. Така както и много други го казаха, Съединените щати отказват финансовите услуги да влязат в те тип. Ако обаче това не стане, какъв е интересът да имаме те тип? Ако ги включим в преговорите, тези финансови услуги, тук вече има друг въпрос. На къде ще отидем? Дали ще вървим към американската система или към европейската система? Надявам се отговорът е някъде между двете, но пък тогава си мисля, че цялата работа, която сме свършили от 5 години само сега, ще бъде всъщност пренебрегната. Благодаря. А сега господин Ламберт. Ще говоря на английски. Всички а, по този начин нашите оратори директно ще ме разбират. Първо, Надя, Карел, вие сте много добри хора. И е, може би малко наивни. Защото и двамата казахте ами, да се стремим към най-добри стандарти и така нататък. Но като погледна какъв е мандата, така както Чири го каза, наистина оценявам шансовете за споразумение за финансовите услуги като средни. Няма да има най-високи стандарти. Не говоря за вашите намерения или вашите мечти, стремежи и така нататък. Но реалността, фактите, както виждате, Фактите е, че политическата подкрепа и бизнес подкрепата, да, те също говорят за най-високи стандарти. И от една страна със сигурност искаме да включим финансовите пазари в тези, но пък виждам и другите от другата страна на океана, които искат по-слаби, и ниски стандарти, за да не накърнят конкурентноспособността си в национален план. И а, това се, този натиск се оказва както тук, така и в Штатите. Така че доказателствата, фактите, какви са фактите, които ви ви казват, че това, което ще излезе от тети, ще бъде най-доброто в най-добрия свят. И тук съм съгласен с Карл, че ни трябват, може би, по-добри проучвания, за да видим какви ще са разходите и печалбите от едно такова споразумение. А, Надя когато говорите за тази цифра от 500 евро на домакинство в Европа, това е безсмислено. Знам, че Генерална дирекция търговия го казва, не вие, но въпросът ми към вас, Надя, е с кой ви каза тази цифра и как е изчислена? Защото е хубаво да имаме а, статистики, но трябва да видим какви са те. Така че нямам никакво доверие, че ще постигнем по-добра защита. И смятам, че в някои области САЩ направиха много повече, за да защитят потребителите си, отколкото нас. И накрая считам, че Както знаете, щатите говорят за повече прозрачност. Добре, бихме казали да, да, перфектно и ние искаме същото, но ако погледнете процеса, ами ще видите, че сме почнали погрешно, защото няма никаква прозрачност от гледна точка на нашите преговарящи и на американските също. Ние определено нямаме никакъв модел на прозрачност А имаме нужда от такова поне за такива големи сътрудничества. Ние сме два големи законодателни органа. Те трябва да ни представят техните планове и да изслушат това, което ние мислим да правим и после да се съобразят или да обяснят защо не се съгласяват с нас. Не значи, изчитам, че ако ги следваме, можем да затворим и а, парламента, и националните правителства, и всички други законодателни институции. Просто оставяме бизнеса да води и да, да изгражда законодателство. А, и а не мисля, че искам да правя тези 500 евро на спестяване. Благодаря. А сега госп... госпожа Свинбърн. Благодаря. Аз ще има малко по-различна позиция от последните двама изказали се. Аз съм за ТТИП и включват на финансовите услуги. Защото считам, че регулацията за финансовите услуги е, може би, областта, в която през изминалите няколко години се проведе най интензивни и по-затворен диалог между САЩ и ЕС. Както знаете, ние сме два съвсем различни региона, но ние точно под тази тема направихме всичко възможно да приложим исканията на G20, както и Базел 3. Единственото, което мога да кажа е, че това не е лесен процес. Няма перфектен диалог между два толкова различни региона. И а, наистина дявол се крие в детайлите, особено когато се говореше за дериватните продукти решенията се вземат от индивидуални агенции и разбира се, много е лесно в такъв случай да задълбаем в детайлите, да се скараме за тях и а, да процесът да се забави. Но общата картина, която ние трябва да погледнем е, че а, искаме да постигнем едно и също и как ще го постигнем. Имаме общо взето едни и същи основни играчи. Те са от двете страни на Атлантическия океан. Те са глобални субекти. И съответно ние трябва да помислим първо за компромис и респект. Много е лесно да изключим някой. А на по-добре е да помислим за альтернативи и предлагам, че да помислим как да намерим компромис, защото нямаме альтернатива. Имаме нужда от ТТИП и финан... включването на финансовите услуги. Според вас, какво трябва да бъде изключено от режима на финансовите услуги? Трябва ли да се изключат проденциалните проблеми? И трябва ли да има области, които да са напълно изключени? Благодаря. Благодаря, госпожа Свинбърн. Господин Гиголд. Първо, изненадан съм, че госпожа Тачер като че още е тук. Альтернативите са много... Винаги са на лице. Това е нещо, което не бива да забравяме. И дори когато дискутираме те тип. А, относно казаното от Кен Монахан и какво може да бъде постигнато с търговско споразумение между ЕС и е, САЩ, то може да бъде постигнато, но може да бъде влушено чрез едни тайни преговори, така да ги наречем вместо да работим заедно и да определим една по-тясна област, в която можем да се споразумеем. Мисля, че това е също и проблема на настоящия етап. Все повече хора си дават сметка, че има опасност, ако прочетем мандата за преговори, да затънем в детайли и да не можем да постигнем нищо. И има много лобита и групи защита на различни интереси, които, разбира се, също присъстват. И не бива да заради тях да губим крайния резултат. Имам много конкретен въпрос към експертите и се надявам да чуя вашите отговори. Ако изчетете внимателно а, вече подписаното споразумение с водна търговия с Сингапур, аз разбирам, че финансовите продукти, които са пригодени за сингапурския пазар, ще бъдат автоматично приети за търговия и тук в Европа. Това е проучване за ефекта върху финансовите пазари. Можете да прочетете това в СОМО, което е НПО в Холандия. Ако същите мерки се приложат и тук, ще има много по-голям ефект, защото много малко хора ще купят финансови продукти на Сингапур в Европа. Но ако това стане в Нью Йорк, ефектът ще е много голям. Та, искам да коментирате дали планирате да се включат подобни разпоредби или мислите, че подобни разпоредби са заплаха за възможността да определяте собствения си пазар? И определено съм много сериозен във въпроса си, защото с новият директива за финансовите продукти, имаме нови разпоредби за пазара. И определено има разминавания на този етап между регистрация на продукт тук и в Нью Йорк. А това е против целият дух на МИФИД, на директивата за финансовите инструменти. И вие сте прав. Член 9 почти не се използва. Може би най-добрата форма на сътрудничество между САЩ и ЕС е е да се позволи на тази институция да направи един надзорен орган за защита на потребителите. Може би тази институция ще се справи много по-добре, отколкото настоящата агенция за защита на потребителите. И по този начин ще се използват и правните пълномощия, които сме дали. Имаше един доклад, по който гласува парламента на последната Страсбургска сесия, където се говореше, че трябва да използваме повече тези инструменти защита на потребителите. За съжаление не сме видели такава полза. Благодаря. А го сега господин Скинер. Това е дълга дискусия от години насам. Всички, които знаете, водеха се много дискусии, дори и в американска почва, в Конгреса и, и всички други институции. Конвергенцията, това е един от ключовете на дискусията, особено след финансовата криза, когато се решиха приоритетите и се реши да вървим към общи стандарти. Ми, е, е, че имаме средството, с което водим дискусията, именно те тип. И ако не се възползваме от него, мисля, че никога не да постигнем средств, целите си. И, например, когато има разминаване и разнообразие, има повече възможност за арбитраж. Ако се споразумеем по по-низки стандарти, как ще ги приложим върху останалите? В смисъл, ние не сме единствените на тази планета. Има и други държави, които са засегнати директно от финансовата криза. Ние не можем да приложим няколко правила, които са само за Европа или за Съединените щати. Мисля, че имаме отговорности към останата част от света. И регулаторният диалог по финансовите пазари, въпреки известния успех, не можа да постигне конкретни резултати и да постави двата режима, да ги доведе до изграждане на една обща рамка в това отношение. Ние имаме световен проблем, а се опитваме да търсим местни отговори. Това ни е проблема. Благодаря ви. Сега отново ще дадем думата на членовете на панела. Да чуем първо госпожа Калвиньо. Всеки от вас разполага с 3 минути, за да отговори. Госпожо Калвиньо, заповядайте. Благодаря ви за изключително интересната дискусия. Благодаря на депутатите за изключително интересните и уместни забележки. Накратко бих искала да кажа 6 неща. Първо, Начина по който ние гледаме на финансовите услуги в трансатлантическото партньорство не е, че финансовите услуги стоят в центъра на преговорите. Споменахте а, комисията на Базел, както и Международната организация на комисиите по ценни книжа. В а, всеки случай става въпрос за различни юрисдикции. Идеята а, с партньорството не е да се водят дискусии за настоящите стандарти. тук говорим за процес, за правилата на управление. Нещо от духа на това, което каза господин Скинер. Говорим за диалог. Имаме неофициална рамка за справянето с предизвикателствата е, вследствие на кризата. Тоест, тук говорим за самия процес, за начина по който работим заедно. На следващо място, да, действително, е, какъв е подходът ни към тези преговори? Вие казахте, че сме наивни. Да, добре но винаги е добре да имаме ясни цели и ясна визия за това, което искаме да постигнем. А това, което искаме да постигнем, не е пряко свързано с достъпа до пазара. Да, може да се стигне до ефективност, като се намалят разходите, ако имаме регулаторна рамка. Със сигурност, ако имаме сходство с регулаторната рамка отвъд Атлантика, ще имаме по-голяма ефективност, но не това е основната ни цел. Съвсем не. Аз лично съм дълбоко убедена, че предизвикателствата, пред които сме изправени, са от световно измерение. Трябва да работим заедно с колегите от Въд Атлантика. Ако не работим заедно, най-вероятно ще забравим пуката от кризата и ще сведем компромиса до някакъв минимум. Искаме по-строг контрол и по-добра регулаторна рамка. Надзор липсваше до сега. Не искаме да се стига до минимизиране на резултатите под натиска на индустрията. Индустрията много добре може да представи, да защити позицията си. Не можем да продължаваме да работим сами. Трябва да работим заедно с партньорите. По този начин ще избегнем за в бъдеще подобен риск. Много инвестираме в тази комисия. Имаме представители в различните работни групи и на различните многостранни форуми. На този етап обаче основният ни партньор по отношение на финансовите услуги продължава да бъде САЩ. Той играе водеща роля в световен мащаб. Така че каквото и да правим с САЩ, то ще бъде модел за сътрудничеството ни с другите юрисдикции трябва да а, се възползваме от тези специални отношения, за да може да изпратим посланието ни в рамките на Г20. На четвърто място. Доколкото разбираме, това партньорство не е традиционно такова. То е партньорство за търговия и инвестиции. Ние бяхме подведени. Първоначално мислехме, че говорим за партньорство, което отива отвъд чисто търговските партньори. Госпожа Суинбърн каза нещо от този дух. А именно регулаторната рамка е а, тук, за да ни помогне, за да видим по кои области можем да работим конвенцията трябва да бъде използвана, но бихме искали да задействаме процедурата, за да видим как тя ще се прилага от двете страни на Атлантика. Както казах, това е основният процес, както и управлението. По отношение на поверителността, ние бяхме изключително прозрачни, публикувахме всички документи, всички сме на една страна – затова бяхме изключително прозрачни и ясни с САЩ. Обяснихме какво точно искаме да постигнем. Същото се отнася за парламента и за потребителите. Всичко е публикувано на сайта ни. Но съм съгласна с казаното от вас. Съвсем не говори добре за процеса, ако има голяма поверителност. На следващо място винаги има риск от самобичуване. Аз високо уважавам европейските съзаконодатели. Мисля, че както съвета, така и парламента свършиха отлична работа през последните пет години. Да, някои правила са по-строги в САЩ, други са по-строги строги в Европейския съюз. Но ние трябва да започнем диалог с американските партньори, а не да се конкурираме по отношение на правилата. Трябва да се уверим, че нашите правила могат да действат заедно, иначе никой от нас няма да излезе печеливш. Благодаря, госпожо Калвинио. Вие ма, пресрочихте времето си. Бих искал да приканя останалите ам, ни гости да се придържат към отреденото им време. Господин Крис Брумър, имате думата. Там ли сте? Да. Благодаря. Според мен е много важно да, гледа, да внимаваме, да говориме за тези преговори като процес. Разбира се, е, в Европейския съюз има по-големи строги правила, примерно за кредитните агенции, новет е, доклад е, за данъка върху финансовите транзакции и така нататък. Но Определено има постижения, с които Европейския съюз може да се похвали. Има стъпки, които надхвърлят изискванията на Г-20, но не става дума за разговори така да мерим кой е по-стрикния, кой е по-мекия. Въпросът е да говорим за е, процеса. И е, процесът е важен, защото е, не е въпроса е, в каква позиция се намирате, а и как сте стигнали до там. Дипломатическия процес сам по себе си съществува и в последните 10-15 години е имало различни възможности да се изглаждат недоразумения или различни мнения между Штатите и Европа, или пък различните позиции да стигат до различни резултати. В Канада, например, има подобни е, примери. Е, имаше режим за взаимно е, признаване на свързано с взаим достъп до пазара между Канада и Штатите. Също въпроса с кредитните агенции може да се огледа как се реши този въпрос между Штатите и Европейския съюз. Там не ставаше дума само за многостранен многостранно разбирателство за двустранно такова, което доведе до максимално е, добри критерии в това отношение. Но е, има и отстъпления от е, някои елементи, поне по въпроса за съвместимостта. И въпросът не е какви са позициите, а как стигаме, как да стигнем до там, защото не разбирането или несъгласието между Штатите и Европейския съюз определено си има своята цена. Цената е несигурност, например, за е, всички, които се интересуват от е, този процес е, или заинтересуваните страни, като индустрията, например, има разходи и цени, свързани с скоростта, с която се прилага и изпълнява нашия регулаторен режим. Много е, хора не могат дори да си представят колко е важна ролята на отделни личности в този процес и как те могат да засилят или да забавят този процес. економическата дипломация е, се провежда по начини, които имат своите последици и те са изключително важни. А също така има цени и за третите страни, които не участват в този дебат. Защото е, светът е, се променя и е, не само Европа и Штатите се ангажират в този процес. Има, света се развива и извън тях – И когато има неразбирателство по ключови въпроси, като примерно е, регулаторното управление, там е, се изключват и възможностите да се търсят альтернативни решения. Така че, примерно, арбитража не е само, става дума не е само за трансграничен е, арбитраж, но и за търсене на а, различни варианти за арбитраж, когато има несъгласие. Също, примерно, въпроса за създаване на среда за ефективен достъп до капитали. Това включва и възможността за арбитраж. А, тук се включва и възможността за износ. Износ не само на стоки, и на, на високи регулаторни стандарти. Благодаря. Сега давам думата на господин Филип Пона. Две минути. Благодаря, господин председател. Много от въпросите на депутатите бяха насочени към тези, които участват в преговорите, а не към мен. Аз бях поразен да чуя, че глобалните проблеми изискват глобални решения. Мога само да се съглася, защото това е основното послание, което и аз исках да прокарам. Многостранният подход е изключително важен – Двустранно споразумение по дефиниция означава местно решение. Зная, че финансовите услуги в света, например между Европейския съюз и САЩ, наброяват към 60%. Но нека да помислим малко. Преди години имахме 60% от брутния вътрешен продукт, брутния вътрешен продукт на света, а до 2015 година ще се стигне до 25% от брутния вътрешен продукт в световен мащаб, което означава, че ние не търсим глобално решение. Светът е много по-голям. Да не забравяме Бразилия, Китай и други които а, са заинтересовани от включване в този процес. Япония, например, наскоро се оплака от а, това, че изостава в дневния ни ред. А ние казахме, вижте, а, с вас включихме еди какво си споразумение, така че трябва да бъдете доволни. Хората, които отговарят за многостранните финансови споразумения, ще ви кажат, че няма какви действия да се предприемат. Говорим за координиране на работната програма на световно равнище, партньорски проверки и така нататък. Имаме различни решения, но всичко се свежда до публичен подход към проблема. При споразумение за свободна търговия имаме съвсем различно нещо – за това трябва да помислим. Ще сведем ли всичко до това споразумение? На мен аз имам известни опасения в това отношение. Относно навяването на страх и така нататък. Нека да се придържаме към конкретните факти. Информацията, с която разполагаме, е разписана в мандата. Има много добри намерения. Казва се, не се притеснявайте, няма да сведем резултата до минимум, но искам да видя мандат, в който се казва, че целта е максимална либерализация и правно вързващи правила за всички регулатори. А, много ми се иска да греша. А, не ми се иска да съм прав. Но моля, а, докажете ми, че Имайки предвид как е формулиран мандата сега, това няма да ни доведе до минимален резултат. Моля ви, опровергайте ме. Не искам да съм прав. Благодаря ви. now I give the floor to Mr. Bowles for three minutes, please. I will try and stick to three minutes. Ще се опитам да остана в рамките на 3 е, минути. Е, отговора на първия е, въпрос има ли смисъл да има това споразумение, ако не са включени финансовите услуги? Според мен не, няма смисъл да се сключва. Второ, господин Ламперт, вие питахте къде има доказателства, че няма да се разводнят високите стандарти. Вие също бяхте обвинени, че разводнявате база от и има достатъчно доказателства е, за основателността на решенията, които се върнаха в Базел. Базел се и промени и решенията за коефициента за леверидж, е, който бе променен по ваше настояване. Сега се смята, че има по-добро решение и е, този процес ще може да се повтаря и в бъдеще. Господин Гигалт, не знам дали сте били в Сингапур и дали сте се срещали с техните власти. Те са едни от най-добрите регулатори. Изключително високи са им стандартите и не вярвам да има един продукт финансов в Сингапур, който би ви създал притеснения. Благодаря, само минута и 10 секунди използвахте. Сега давам думата на господин Лано. Благодаря. Относно фактите, дали няма да се върнем пак към това, което беше преди, мисля, че е невъзможно, че в посткризния контекст да ние да не направим нищо. Напротив, трябва а, да вървим напред. Точно такъв е примера. Както виждате, Швейцария те си имат много високи стандарти за контрол на финансовите инструменти. И не мога да кажа, че съществува подобна заплаха за близките години. Съгласен съм обаче с казаното от Свен Гиголт и Филип Ламбърт. Може би трябва да предлагаме по-различни стандарти към Обединените щати особено когато става въпрос за адекватните стрес тестове, беше посочен също така коефициента на леверидж. Толкова много хора работят. Погледнете какво, какво е писано на вебсайта. И Европейският съюз се опитва да направи същото, а именно да защити своите потребители по същия начин. И примерите, например с инвестиционните фондове, където а, коефициентите бяха много по-низки спрямо в Съединените щати. И винаги бихме могли да се опитваме да създадем повече конкурентна способност. Нещо друго, какво може да бъде изключено много е трудно да се говори за това. Могат да се изключат някои елементи. Няма единен пазар от страна на Съединените щати, но трябва да помислим за също потребителските финансови услуги и както знаете, нямаше действия спрямо виза в Съединените щати. Много е трудно да се каже кое можем да включим, кое можем да изключим. Относно счетоводните стандарти, е, това е добър пример. Ако започнем да изключваме някои финансови стандарти и услуги, тогава бихме казали защо не да не изключим и, и отчетните стандарти. Напротив, ние направихме точно обратното. А приравнихме счетоводните стандарти. Относно прозрачността на процеса, бих казал, че процесът ти беше много по-прозрачен от всички останали преговори с САЩ и с други държави в миналото. Едва на края на другите подобни преговори получахме някаква информация. Докато тук, ако отидете на сайта на комисията, ще видите много повече информация. Въпреки многото тръстове е, и други организации, които се опитват да влияят. И накрая, двустранни или многостранни, това, което каза Ерик, а именно по финансовите услуги рамката за многостранни преговори е много слаба заради потенциалните условия. И не беше използван този тип преговори до сега. Тоест има тип противоречие, когато се казва, че едното допринася за другото. И мисля, че просто трябва да се съсредоточим върху взаимните ползи от процеса. Благодаря. Благодаря за обяснението по прозрачността. А сега господин Монхан. Видеовръзка. А, извинявайте. Кристофър Пейн, моля ви, общо 5 минути за но все пак оставаме гъвкави. Добре, ще бъдем бързи. Първо, много е ясно, че това не е само за конвергенция, уеднаквяване. Не, това цели предложението, а това е процес. Имаме разлики в финансовите системи между САЩ и ЕС. Именно за това не може да има уеднаквяване, а просто процес. Говорим за процес. Това е положителното. Второ, много е важно, е, че някои от регулаторите в Съединените щати отхвърлят идеята а, да не се включат финансовите услуги. Например, губернатора Теруло който иска по-високи капиталови стандарти, особено за големите банки. И съответно се отхвърлят много жалбите на големите финансови институции. Той иска да защити новите регламенти. И нека да се спра на една от точките в предложението за взаимните консултации. Предложението иска взаимна консултация преди всякакви нови финансови мерки, които могат да засегнат много силно финансовите услуги в САЩ и ЕС. И да не се засегне законодателството на ответната страна. Добре, такива взаимни консултации са постижими, но втората част е непостижима. Особено когато се опитваме да отсъдим какво е тежко засягане на ответната страна. Особено когато имаме такива големи институции, като а, многонационалните банки. И ние не смятаме, че примерно европейски банки, които оперират Съединените щати, ще бъдат засегнати примерно под нече друго законодателство. И според мен регулаторите вече вършат добра работа и няма нужда да пренаписваме каквото е да било от правилата им. И още няколко забележки. Благодаря за вашите коментари. Първо, по това доколко е ясно споразумението. Разбира се, нормално е да търсим такова споразумение, което да удовлетворява и двете економики. И разбира се, по някои от проблемите може да се постигне повече компромис, отколкото при други. Например, европейското предложение набляга на това, американското е набляга на друго. Добре. Но в крайна сметка споразумението, така както го каза и Крист, относно финансовите услуги, споразумението ще бъде по-силно в някои, на някои места и по-слабо в някои други мерки. Но идеята е да, ням, така или иначе да имаме процеса, не уеднаквяване. Когато се зададе въпроса каква е ползата от тези без финансовите услуги, ами вижте, а, имаме нужда от финансовите услуги, те са в основата и на много други елементи, селско стопанство, консултации и други. И има много ползи, които проистичат от това споразумение. Разбира се, някои със сигурност мислят, че споразумението ще бъде много голямо, имат такива надежди, но може да не се окаже точно така. Мисля, че ние просто се опитваме да постигнем споразумение, макар и да не е перфектно. Благодаря. Благодаря. А сега ще дам думата на представителя на а, Комисията по търговия, да господин Морейра. Този път ваш, ваши микрофони. Павла, Павла, for the invitation to, to be here. Ah, Excuse me, excuse me. Uh, I think Mr. Lambert wanted to get the floor. Mr. Lambert, for one minute. Господин Ламберт. Исках само да кажа към Карло и Надя. Ето, връщам се на коефициента за, а, за леверидж да, Сингапур си върши добре работата, Швейцария се върши добре. В такъв случай, как мислите, че Европа с тети веднъж ще се превърне в лидер? Да, благодаря за коментарите. А, не може просто да ни се казва, а, вие направете това, така да ни се диктуват Съединените щати и после ние ще седнем на за преговори. А сега, а, господин Морейра, а, нека да ви благодаря за поканата първо. Аз не съм тук като председател, аз съм а, докладчик. За по тип Е, това е важна инициатива за парламента и аз присъствам на всички инициативи, организирани от този парламент по ТТИП тази седмица. Много натоварен график, но нашият основен преговарящ ни каза накратко какви са резултатите от последния кръг преговори между САЩ и ЕС. Две основни неща. Първото че това е безпредседентно споразумение. Второ, че наистина парламентът, както и нашата комисия, също влязоха в преговори с други комисии, които може да, да участват и които имат какво да кажат по това споразумение. И изслушвайки дебата, мисля, че вече имаме а, стъпка в правилната посока. Нека да ви напомня за два важни неща. Първо, не случайно избрахме това име за споразумението. Тоест, е, това е споразумение за партньорство, за инвестиции и търговия. Тоест, това е амбицията ни. Нещо, което не сме имали в предишни търговски споразумения. И не става въпрос само за достъп до пазара и тарифни бариери и нетарифни такива, но също да заличим регулаторните разлики, които могат да се окажат много скъпоструващи. И именно за това смятам, че е правилно за комисията, за съвета и за този парламент да определят един широк обхват за преговорите. Ние приехме два доклада по това споразумение. Когато комисията реши да стартира преговорите и поиска мандат. И второ, когато мандата за преговори а, очакваше одобрението от съвета. И всичките тези а, решения искаха и да финансовите услуги да се включат. Това беше написано, това беше потвърдено. И това е, по, това е в мандата, в докладите на този парламент. И сега нямам причини поне убедителни причини, по мое виждане, е, поради които финансовите причини трябва да бъдат, финансовите услуги трябва да бъдат изключени. За мен е неприемливо, немислимо дори, да искате да правите трансатлантически пазар и най-амбициозната зона за свободна търговия, която някога съществува, като се изключат финансовите услуги. Ами това е сърцето на нашата економика. И сърцето, връзката между двете економики от двете страни на Атлантика. Как можем въобще да обясним наличието на такова споразумение споразумение на общия бизнес, който имаме, ако изключим тези услуги? и да искаме едновременно с това да се изградим възможно е амбициозната търговско-инвестиционна връзка. А пък изключваме същността на инвестициите. И не виждам никаква причина, поради която да се опитваме да ударим всякакви предложения за включването на финансовите услуги. Това, което виждам е, че ако не приемем общ подход, общи стандарти, когато кризата свърши, традиционното поведение пак ще се върне и пак ще има съревнование и това ще означава връщане към дъното, откъдето тръгнахме. И разбира се, това е глобален въпрос. Но именно за това трябва да работим заедно, защото иначе оставаме изолирани. И затова сме двете най-силни економики и ние би трябвало да предприемем инициативата в световен мащаб. Защото ние сме тези, които имаме силата да го направим и можем да повлияем на световните играчи и да се опитаме да изнесем нашите високи стандарти и да избегнем връщане към това, което беше. Трябва да продължим да водим дебат. И като докладчик по споразумението аз не съм убеден, че трябва да изключим финансовите услуги. Мисля, че най-важното е да запазим тези услуги в те тип. И накрая по прозрачността. Съвсем накратко, нека да бъда ясен работя по всички търговски споразумения вече 5 години. И ние а, никога не сме имали толкова отворени и прозрачни преговори. Това е най-откритото, най-малко потайното споразумение, по което работим. Никога не сме имали такъв широк достъп не само до а, позициите на, Европ... на Европейския съюз, но и О, всички документи, свързани с преговорите в Европейският а, съюз. Естествено, с изключение на американските документи, които определено са трудно достъпни. Те не позволяват на комисията да представя документите на другите страни, на другите участници в процеса. Но така или иначе не можем да се оплачим от липсата на информация. Тези документи, които трябва би трябвало да бъдат с ограничен достъп, те всъщност вече са обществено достояние, така че не може да се сравнява с предишните ситуации. Нека да продължим преговорите. Виждате, виждате колко открито процедираме дори днес сега. И това е първото споразумение, където парламентът може да каже, че имаме достъп до всички документи и нямаме причини да се оплакваме от комисията. И броят на обществено повестените документи е безпредседентен. Нивото на интерес, на дискусии ни показва също а, това, така че приветствам инициативата на вашата комисия. Надявам се, че това няма да е последното събитие, организирано от вас по повод ТЕТИП и аз като докладчик по а, ТЕТИП очаквам с нетърпение подобно сътрудничество в други комисии и наистина очакваме да продължим тази, този ангажимент на Европейския съюз и да имаме в крайна сметка разпоредби по финансовите услуги. Ми because... Благодаря профес... на господин Морейра. Мисля, че вие казахте почти всичко. Напълно съм съгласен с казаното от вас. По въпроса за прозрачността, наистина трябва да поставим акцента върху нея. Това е ключово споразумение от много гледни точки, от гледна точка на стабилността и така нататък и така нататък. Но най-важен е момента, в който ще се постигне това споразумение. Сега или никога. Надяваме се 2015 година вече да имаме резултат. Колкото сме по-амбициозни, толкова повече влияние ще имаме в световен мащаб. Можем да подобрим регулаторната конвергентност и в световен мащаб, или поне да окажем влияние върху нея. Многократно сме чували, че това партньорство не е за тарифите, а за хармонизирането, за взаимното признаване. Мисля, че всички сме съгласни, че финансовите сектори и регулацията са взаимно свързани. Мисля, че финансовите услуги трябва да бъдат включени. Мандата на Европейската комисия включва и финансовите услуги, както каза господин Морейра. Финансовите услуги трябва да бъдат включени. Мисля, че в това отношение няма проблеми. И от двете страни на Атлантика сме съгласни, че а, тези финансови услуги по никакъв начин не а, навреждат на партньорството, на споразумението. Затова нека да ги включим. Никой не смята, че това е проблем. И накрая ще се съглася с господин Скинър Глобалните въпроси изискват глобални решения, а не местни такива. Нека да не го забравяме. Надявам се, че съвсем скоро ще чуем добри новини. Благодаря на всички участници. Благодаря и на професор Морейра. Сега ще чакаме няколко минути защото в 5.15 започваме с следващата точка от дневния ред обмен на мнение с комисаря Барние. Опасявам се, че той още не е тук.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 So, thank you very much indeed uh, to all for being here. We move on to point six. Продължаваме с точка 16 от дневния ред. Размяна на мнения с Мишел Бърне, член на комисията, отговаря за вътрешния пазар и услугите. Последен обмен, последния обмен на мнения с Мишел Барние беше на 16 септември 2013 година. Настоящата ни среща е последната. Давам думата на а, комисара Мишел Барние. Не се съмнявам, че той ще бъде важна политическа фигура и за в бъдеще в Европа. Благодаря ви, господин председател, дами и господа депутати, уважаеми колеги. За мен е чест да се видим отново. Не зная дали това е последната ни среща. Така или иначе, аз оставам на поста си и на разположение до последния ден на вашия мандат. Дори след това с удоволствие ще остана на ваше разположение до края на своя мандат 1 октомври. До тогава ще имаме още работа с вашата комисия. Преди няколко дни казах нещо, което произнесох, може би, дори в същата тази зала, поне така ми се струва, на 13 януари 2010 година, малко повече от 4 години, казах това, когато бях тук пред вас на изслушване за поста комисар – отговарящ за вътрешния пазар и услугите. И сега повтарям, за мен е важно, както и за вас, редовно да проверяваме дали това, което сме направили, отговаря на това, което сме казали. Това е важно дори в края на мандата. Казвам това, което сме направили, защото аз не съм единствения участник – в финансовото регулиране. Всички ние дължим на данакоплатците и на гражданите тази отчетност. Струва ми се, че в общи линии това, което поех като ангажимент в началото на мандата си, беше изпълнено. Въпреки, че трябва да продължим да внимаваме по отношение на строгостта на мерките, които приемаме. Остават ни все пак още няколко важни текста. Сега, 4 години по-късно, мога ли да кажа, че кризата си отиде? Със сигурност не. Бихме могли обаче да кажем, че изправени пред новата криза, ние можем да предвидим нещата в много по-голяма степен. Разполагаме също така с необходимите инструменти за регулиране на публичните институции, на частните такива и за да можем да управляваме кризата. Приканвам всички към по-голяма бдителност, както по отношение на прилагането на последните текстове, които са пред нас, така и по отношение на финансовите пазари. Финансовите пазари имат много развито въображение. Имам предвид това, което се случва от 4 години с бенчмарковете, но има и много други примери трябва да боравим с една доста сложна конюнктура, трябва да внимаваме, все пак на лице е един бавен растеж. Банковия пазар не е напълно възстановен. Имаме много е, голяма степен на задлъжнялост, както и е, рискове, които могат да дойдат дори отвън всички тези фактори могат да попречат на възстановяването. Затова приканвам към по-голяма бдителност трябва да приведем в действие колкото се може по-бързо приятите от нас текстове. Затова бих искал съвсем искрено пред вас да поговорим за работата, която ни остава през следващите седмици. Ще се спра също така и на законодателни текстове, които не са толкова спешни от гледна точка на сроковете. Има три законодателни текста, по които трябва да приключим работа. Ако, разбира се, е на лице достатъчно политическа воля. Единният механизъм за преструктуриране, достъп до банкови сметки, както и информирането на частноправните субекти по отношение на пакетните инвестиционни продукти. основен приоритет, който всички вие познавате, е Банковия съюз. Това знаят всички, докладчиците, докладчиците в сянка и така нататък. Не трябва да става по-уязвим банковия съюз. Нямаме един банкова система, но работим по въпроса за надзора, все пак аз предложих европейски механизъм за преструктуриране в допълнение към европейския механизъм за наблюдение. Разполагаме с достатъчно а, фактори, които ни позволяват да стигнем до балансиран компромис. Утре ще има и тристранна среща. Сега съвсем накратко ще ви опиша неразрешените проблеми. По отношение на ролята на европейските институции, аз поделям вашето мнение, а именно сегашното положение е доста сложно. С оглед на участието на пленума в управителния борт. Тези правомощия трябва да се ограничават само до два случая. В случая, в който съвета счита, че това, което предлага борда, не е в публичния интерес и когато комисията предлага да се използват повече средства от фонда, повече от тези, които предлага борда. Той е случая, в който имаме и национално участие. По отношение на управлението на борда, смятам, че механизма трябва да осигурява бързо и ефективно вземане на решение, както и равно третиране на всички случаи на преструктуриране. Затова считам, че ролята на пленума трябва да бъде ограничена, като се вдигнат праговете, при които може да се включи участието на пленума. По отношение на финансирането на механизма е важно да се създаде фонд за преструктуриране, единен фонд, който още от първия ден да има достъп до достатъчно ресурси. Подкрепям предложението на председателството да се а, приведе в съответствие член 69 от правилника, т.е. да се включи в регламента клауза, според която борда трябва да разполага с необходимите финансови средства. Дами и господа, вие знаете каква е моята позиция. Много добре знаете, че аз вярвам в взаимната отговорност на а, двамата са законодатели. Струва ми се, че с обединени усилия утре ще може да стигнем до динамичен и благонадежден а, компромис. Следващото досие, по което трябва да приключим работата си, е досието за потребителите. В това отношение имаме тристранни срещи по основните информационни документи за инвестиционни продукти, както и достъпа на европейските граждани до банкова сметка докладчик по това досие е Юрген Клюте. По отношение на основните информационни документи за инвестиционните продукти, мисля, че въпреки, че не сме стигнали до споразумение, в други ден бихме могли да стигнем до решение на нерешените въпроси. Тогава ще се проведе последната тристранна среща. Политическо съгласие може да се постигне само ако всички го желаят. Това се отнася както по отношение на съвета и неговото мнение за а, свързаните с пенсионното осигуряване продукти, така и за парламента по отношение на а, понятието сложност. Всички ние искаме директива за банковите сметки. Надявам се, че ще стигнем до положителен резултат на тристранната среща. Някои поставят условия за отварянето на банкова сметка, условия по смисъла на което потребителя трябва да докаже, че има връзка между него и държавата членка, в която той иска да отвори сметка. Мисля, че това условие противоречи на свободното движение. След като се допитах с правната служба, стигнахме до това заключение. Всеки потребител, който желая да отвори сметка а, в дадена държава членка с единствената цел да се възползва от свободата на движението, може да го направи, но ако отварянето на сметката е свързано с някаква злоупотреба, банковата институция, разбира се, може да откаже. Затова благодаря на парламента за това, че подкрепи подхода на комисията. Съвета добави клауза, която позволява на държавите членки, които вече са предприели национални мерки с незаконодателен характер, да счита, че тези мерки са в съответствие с изискванията на директивата. Комисията обаче, както и парламента, считат, че тази клауза е неприемлива от правна гледна точка. Дадена държава членка не може да транспонира директива чрез неправно вързваща мярка на национално равнище. Този текст е от изключително важно значение за гражданите. 9 милиона граждани не можаха да отворят банкови сметки, т.е. те не могат да се интегрират в обществото. Това са основните досиета, по които трябва да приключим работа. Следващо, следващите текстове са тези, които няма да може да приключим в настоящия състав на парламент. В този случай имам предвид пакета за борбата с прането на пари, досие по което докладчици са Крещан Искаринс и Мойша Клева Кекус. Миналата седмица обсъждахме темата. Надявам се, че ще имаме възможност да го направим и на последната пленарна сесия през април по отношение на законодателния пакет за плащанията. Докладчик по това досие Диего Фейо ще имаме възможност да разгледаме и регламента за многостранните комисии за обмен. Докладчик по това досие сте вие, Пабло. Надяваме се, че ще приключим работа по тези досиета преди края на тази година. Следните текстове няма да бъдат приключени нито тази, няма да бъдат приключени нито преди мандата, нито преди края на тази година, което е жалко. Говоря за основното предложение, което направих за референтните индекси. Предложих гласуването да се направи в рамките на следващия мандат на парламента, защото нямаше достатъчно мнозинство от политическите групи да се изпрати ясно политическо послание преди края на този мандат на парламента. Напомням ви, че се нуждаем от широко приложно поле, съгласно правилата на Международната организация на комисиите по ценни книжа. Това е необходимо, за да имаме единство на индексите в Европейския съюз. Това ще допринесе за по-голямата правна сигурност. Аз осъзнавам колко а, спешно е това предложение и се надявам, че с помощта на парламента и съвета ще стигнем до амбициозно предложение. А, повтарям, а, приложното поле е много важно. Рисковете, като този с Либор, се наблюдават и в други индекси, като този за суровините. По валутните фондове, по които докладчик е Сейт Ел Кадраи, мога само да съжалявам, че имаме някои разногласия по отношение на а, капитала, който се прилага към фондовете с постоянна нетна стойност на активите. Аз считам, че нашето предложение е балансирано и с оглед на а, оталожване на напрежението и постигането на компромис съм готов да приема измененията, внесени от Жан Пол Гозес по текста, а именно постепенното въвеждане на а, този резервен кабит капитал 5 години вместо 3, както и съм съгласен по клазата за преразглеждане в а, средносрочен план, т.е. след 3 години прилагането на мерките от второ ниво по отношение на пакета за капиталовите изисквания. Прилагането на този пакет засилва солидността на европейския финансов пазар. Ние работихме за изготвянето на този изключително важен текст. Той е краягълния камък на регулаторната ни рамка. Пакета се прилага от 1 януари 2014 година. Всички държави членки се ангажираха за активното транспониране на директивата. Само е, е, Две държави членки е, към настоящия момент ратифицираха изцяло директивата, другите не можаха да спазят крайния срок 1 януари 2014 година. Доколкото разбирам, в момента е, останалите държави членки са в процес на транспониране и това ще се случи преди края на лятото. Ще обсъдим въпроса с е, председателя на съвета в Атина. Комисията финализира и а, предаде една първа серия от правно обвързващи технически стандарти, изготвени от Европейския банков орган. А, приемането на тези стандарти е важен, за да се гарантира еднаквото прилагане на директивата и нейните изисквания за собствените ресурси. Регулаторните технически стандарти, одобрени от Европейската комисия, са балансирани и отговарят на мандата за капиталовите изисквания. Проектите, представени от Европейския банков орган, са солидни и аз не съм ги променял. В нашите служби всички са на разположение и предоставят надлежна информация на парламента. Всеки един служител в моята служба е на разположение да ви представи информация за регулаторните технически стандарти. Зная, че времето беше кратко и че ви се искаше да разполагате с повече време. Аз самия оказах малко натиск във връзка с проектите на Европейския банков орган. В искания срок предоставих цялата информация, с която разполагахме по отношение на техническите стандарти. Сега се надявам, че ще може да забързаме малко нещата. Аз оставам на ваше разположение, но е важно всички ние да спазваме разписаното в ниво 1. Европейския банков орган и комисията са обвързани от текста на ниво 1. Не е възможно да се разшири или да се стесни приложното поле, просто е и така. При приемането на регулаторните технически стандарти Европейската комисия отдели специално внимание на това текста от второ ниво да отговаря изцяло на мандата и приложното поле на текста от ниво първо. Изключително щекотлив е момента с възнагражденията. Техническите стандарти дават възможност за ясното идентифициране на лицата, които са обект на новите европейски правила, свързани с бонусите, така че е много важно тези правила да не бъдат заобикаляни. Както казах, остава на ваше разположение за всяка допълнителна информация, която ви е необходима. Надявам се, че ще подкрепите предложението ни за техническите стандарти. Така ще можем бързо да публикуваме е, регламентите, като задължим банките да прилагат правилата в най-кратък срок. И накрая, за да приключа, господин председател, две думи за това, което очаква вашата парламентарна комисия за в бъдеще. Има една тема, на която държа изключително много, защото а, тя е изключително важна, именно структурната реформа на банките. Реших да ви представя това досие, след като разгледаме всички останали, защото текстовете, които ви представих, са достатъчни, ако се прилагат както трябва. Целта на структурната реформа е да се включат и основните 30 банкови институции. Виждате пред вас новото предложение за спасяване на банките с публични финанси, което може да наречем too big to fail – всеки трябва да поеме своята част от отговорността. Аз съм се опитал внимателно да изработя предложението и да намеря правилния баланс между финансовата стабилност и създаването на по-добри условия за отпускането на кредити в реалната економика. Впрочем, в рамките на всички тези досиета се питах едно и също. А, значи не само по този текст, но и когато работех с другите текстове и досиета – Та питах се как да се намери правилния баланс между е, финансовата стабилност, прозрачността, отговорността на финансовите пазари и цената на мерките с оглед на ограниченията. Всички членове на моя екип, всички членове на кабинета ми и служителите от Генерална дирекция вътрешен пазар – смятаме, че постигнахме необходимия баланс. Сега, разбира се, трябва да оценим общата ни работа, както и економическия ефект на тази финансова програма. Защото, разбира се, може да има някакви странични ефекти. В рамките на нашата програма за финансова дейност ще разгледаме въпроса и ще ви я представя през април. Той ще направим преглед на цялата програма за финансови действия. Следващата седмица, по мое предложение, Европейската комисия ще приеме съобщение за финансиране на економиката в дългосрочен план. Вие, благодарение на доклада на господин Глин, също допринесахте за изготвянето на това съобщение – а, както знаете, имаше и зелена а, книга през март и април. А, много заинтересовани страни се включиха. С това ще приключа. Тези 4 години работихме добре. Госпожа Болс, господин Харбор, господин Лене. Благодаря на всички, които работиха в тези, по тези три основни досиетата. Предложих на тези трима колеги, които работиха с мен и с моя екип, да продължим. През тези години разчитахме на изключително компетентен екип, и благодарение на този екип успях да изпълня това, което ви обещах през януари 2010 година. Все пак, вие имате последната дума, както и избирателите. Вие и те ще кажат дали успяхме да си изведем необходимите полуки от тази ужасна финансова криза. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на господин Ланге от името на НП. Благодаря, господин комисар. Благодаря за последните 4,5 години. Deux ou trois. Croix. Ja, äh, vielen Dank, Herr Kommissar. Ich möchte Ihnen zuerst einmal. Благодаря, господин э, комисар. Благодаря за вашата работа през последните 4,5 години. Э, работа, която започнахте э, в пряко сътрудничество с парламента. Не мисля, че съм единствения тук. А, от друга страна, съм единствения, който съм бил в тази комисия вече 20 години и надявам се, че поне още 5 ще бъда тук, е, ако Господи електората реши. Но по време на финансовата е, криза е, почти е, останахме е, заспали. И е, предходния комисар нищо не направи. Дойдохте ви, и започнахме да действаме незабавно. И е, това, което успяхме да постигнем е наистина забележително, особено с ангажимента на парламента. Не винаги ни съвпадаха позициите, но е, се надявам, че и в бъдеще ще действате по същият начин и ще успеете и да приключите с задачите си. Три неща имам да попитам. Първо, за делегираните актове. Както знаете, за тези актове, свързани с дериватите, ние започнахме е, и поискахме от комисията още преди една година да ангажира парламента. Но а, е, сега, доколкото разбираме, целият въпрос ще се отложи за септември. Как е, може да се гарантира, че делегираните актове ще бъдат а, изпълнявани в съответствие с А, договора, след като парламента ще бъде в избори. После, реформата на банковата система. Европейския банков сектор, според мен, се нуждае от много сериозни урязвания, защото ние не можем да продължаваме с подобни практики. Примерно, деривативите е, нанасят сериозни вреди на това, което формулираме като е, брутен социален продукт. Малките и средни предприятия считат, че са жертва на тази прекомерна регулация, която бе въведена е, по вина на големите банки. И как можем да направим така, дали през Банковия съюз или по някакъв друг начин, че е, тези по-малки регионални е, банки, които се затрудняват е, изключително много да спазват съответните изисквания за големите банки, да бъдат облегчени. После. Структурните фондове. Знам, че няма да има споразумение на базата на съществуващите разпоредби. За нас е по-важно обаче да има качество, а не да се бърза. Контрол върху банките няма да може да бъде упражняван поне до септември. И ако не постигнем споразумение утре в преговорите, вие ще разполагате с, с, с цялото останало време до края на вашия мандат да решите този въпрос с новия парламент. Как е, смятате да процедирате? Отговор. Благодаря е, господин, е, на господин Ланген за оценката. Да, аз бях ангажиран и е, когато се представих пред вашата комисия, представих и ангажиментите си. Във всички случаи имах желание да е, е, допринасям за връщането на Европейския съюз към економическата ориентация, защото е, едно 30 на години имаше твърде голямо доверие в автосаморегулирането, е, така, което за мен е своего рода карикатура на либеризма, либерализма, отклонение от основните му принципи. Европа така се остави и хората да мислят, че всичко е позволено и всъщност точно така си беше тези огромни бонуси, рисковите кредити, всичко това в ущърп на дънакоплатеца и потребителя. И аз съм абсолютно убеден, че трябваше да търсиме такава преориентация – има много законодателни текстове, господин Ланген знае много добре това и други доклади. Ние, примерно, работихме за капиталовия риск, социалната отговорност и така нататък. За делегираните актове не съм забравил това, което се случи и дебата, който проведохме по отношение на регламента МИР. И считам, че тези процедури ще свършат своята работа, като разбира се, ще се опитам да свършим работата до края на мандата на парламента. Най-лошото ще е, е да направим този подарък на банките, да ги оставим да няма разпоредба, е, оперативна разпоредба на второ ниво. И е, защото в края на кращата, в рамките на първичното законодателство, ние трябва да създадем и вторично, което е достатъчно съответстващо на първичното и то да работим в дух на прозрачност, за да може да се прилагат съответния текст, така че не всяка страна да си прави това, което иска защото безспорно има изкушение да се заобиколят ограниченията, които искаме да въведем. Така че в духа на ангажиментите, които приех в по регламента за европейските изисквания за пазарите, ще работим да приемам съответните текстове. Естествено, има теми, за които ще трябва да се изчака новия състав на парламента. А по отношение на 29-те най-големи банки, в край на кръщата всяка една от тях има брутен, създава брутен вътрешен продукт равен на на някои от страните членки. Deutsche Bank има огромен такъв. И е, когато една такава банка е, бива отслабена, това е, поставя под въпрос цялата евро... економическа система на Европа. И именно за подобни банки те трябваше да бъдат е, подложени на е, въздействието на един е, общ европейски текст, а не на отделни национални режими. Именно за това предложих да стигнем малко по-далеч е, в доклада Лекинен. Защото е, става дума, примерно, за спекулации от страна на някои банки с парите на вносителите, спекулации, които нямат нищо с реалната економика. Затова и предложих на надзорника, когато става дума за определени нива на риска, да се е, приемат конкретни текстове за дейността. Тоест, е, опитах се също така да приложа правилния калибър достатъчно пропорционално, за да не налагаме тежести на малките банки. Именно за това и надзора всъщност се упражнява над всички банки в еврозоната. Защото много често имаме примери, когато малките банки създадоха много големи проблеми. Именно за това смятам, че правилата трябва да бъдат твърди и да се отнасят за целия банков е, сектор. Разбира се, много важно е да ги претеглим и да спазваме принципа на пропорционалност. 2014 година въведохме и оперативните норми за надзор от е, ЕЦБ знаем, че сега, че Централната банка, вие днеска чухте е, отговарящата за тази нова задача, че ЕЦБ се приготвя именно за тази нова задача на надзорник, защото трябва да се установят и връзките е, с националните надзорници, е, но ЕЦБ остава отговорна за надзора на много европейски банки в еврозоната. Освен това, просто в е, интерес на европейците е да приключим тази е, работа тази седмица. Общия интерес налага да не отложим, да не отлагаме до септември. Имаме, разполагаме с всички елементи. Само ще отложим с 6 месеца и ще е, поставим под въпрос е, крехката възстановена репутация на банковия сектор. В момента много активно е, се работи и с под силата на гръцкото председателство по тази тема. Благодаря сега господин Бурман, но господин Ламберт трябва да си излезе. Имате ли нещо против да му дам първо на него думата? Предложението ми е след като е, свърша с това, което му казвам, да чуме господин Ламбър и тогава вече комисарят отговаря. Ще бъде възможно най-кратък. Но, господин комисар, въпреки, че ще съм кратък, ще кажа, че смятам, че се справихте отлично. Наистина много добре. Показахте индивидуалност. И показахте какво е един голям европеец, изправен пред криза. Мисля, че бяхте много добър слушател на Европейския парламент и събеседник. Този див лобизъм и ако не беше той, ако не беше също и въздържането от земля на конкретни решения, мисля, че можехме да постигнем повече. Но това не е по ваша вина, Мишел. Вие работихте за Европа, а не против Европа. Искам да изразя ваш... уважението към мен. Госпожа Ферейра също ви засвидетелства уважение, въпреки че в момента не може да присъства. Едновременно с това, нека да напомним, че работата не е приключила. Вече говорихме за банките за полубанковите институции, за небанковите институции, за нерегламентираната финансова система. Нека да не забравяме, че има и финансови институции, които не са банки. И трябва да не допускаме да има такова прехвърляне услуги от банки към небанки. Има и агенции за, фина... за кредитен рейтинг и за финансов рейтинг те също трябва да бъдат обхванати. Имаме обаче е една точка, по която ни се разминава становище с комисаря Барния, именно делегираните правомощия. Смятам, че по тази точка диалогът между нашата комисия и Европейската комисия може да бъде подобрен. Делегираните актове обикновено са много технични и не мисля, че всички имат компетенции и възможност да дадат становище. Такъв е случая с директивите за капиталовите изисквания 4. Смятаме, че системата отваря твърде много врати и малки вратички също и че така както в миналото сте се справили, бихме могли и сега да постигнем добри резултати. Считам, че всички, които участваха в този процес, ще се съгласят с мен. Ние не получихме текста за делегираните правомощия. Много често по, го получавахме същия ден. Ако имахме време, бихме могли да разгледаме текста по-добре. Но трябва да сътрудничим, господин Барния, така както беше и преди трябва да имаме по-ясно формирани текстове, така както беше на пленарното задание през юли. Понякога има а, противоречие. Както по плащанията, така и по, а, например, финансиранията за автомобилите. Знаехме, например, че ипотечните кредити бяха взети предвид. Забелязахме, че заемите за коли бяха разглеждани различно от други типове кредити. Надявам се, че ситуацията ще се подобри. Критиката, която отправям тук, не може да заличи това, което наистина сте свършили. И се надяваме и в Европейския парламент да допринася. Благодаря. Нека да напомня, че имате 5 минути а, за въпрос и отговор, а не само за въпрос. Иначе не може да се заберем във времето. А сега госпожа, господин Ламберт. Благодаря. Няма да злоупотребявам с търпението на колегите. А, е, преди края на вашия мандат въпросът е свързан с плащанията. От една страна забелязваме, че в Лондон банките се стремят да избягат от мярката и да я заобиколят. И мисля, че трябва да поручим възможно най-задълбочено какви структури за плащанията се проучват в Лондон и какво мислите да направите вие, за да а, изпратите а, Обединеното кралство пред съда, ако не спази изискванията. Разбира се, възоснова на факти. комисията ще отсъди. Мисля, че всички опции трябва да бъдат на масата. защото с съучастничеството на надзорните органи в Обединеното кралство британските финансови институции се опитват да заобиколят изискванията. И е, второ, Ами, финансовия сектор в Европа отказва да поема отговорности и делегираните правомощия трябва да са много стрикни. И казах пред вашите служби, как при изготвянето на тези делегирани правомощия, смятаме, че не е достатъчно, че законодателство не е достатъчно стрикно, т.е. тези, които получават 5, заплати над хиляди. 500 хиляди евро, защо те получават дерогации? Защо трябва ам, да получават такива? Защо не се считат просто като лица, които носят материална отговорност? Първо, на господин Булман, така както и на Верна Ланген, го казах, а, благодаря за оценката, положителната оценка върху нашата работа. Казвам наша, защото имах късмета да имам изключително динамичен и добър кабинет. За вътрешния пазар имаме над 600 души, които работят. И 200 души само по текстовете, така че аз казвам, че това е колективна работа и е, цялата служба заслужава вашите благодарности, вашата положителна оценка. Та, ние днес няма да си казваме довиждане. Аз съм тук за няколко месеца. И ако хо, а, вашите избиратели ви желаят, и може да се видим и с вас. Но Относно делегираните правомощия. Две основни теми. Съдържанието и формата. И така, както го каза и господин Ламберт, изобретателността на някои от банките, как да заобиколят правилата. Относно формата. Определено бях впечатлен от дебата. Може би имате причини да сте недоволни. И сега, тъй като ще има и промяна на парламента и работа на Европейската кебангов орган, аз а, оказах натиск върху Европейската банкова агенция и трябваше почти същия ден, който тя ми предаде докладите, да ги представя на Европейския парламент. И трябва да видим как да подобрим междуинституционалното споразумение. Винаги съм се опитвал да давам на парламента възможно най-пълната информация. Готов съм да си извлека полуките, но не виждам как мога да напредвам по-бързо в графика. Относно съдържанието. То е свързано с европейските закони. И ние работихме по това, което на английски се нарича а, лица, носещи материална отговорност. Защо решихме да отидем толкова далеч? Ами заради парламента. Знаете, че текста беше подобрен и аз подкрепих вашето предложение. Тоест Европейският парламент а, въведе тази рамка за бонусите, които получават а, директорите на банки. Ние сме първата институция в света, която прави подобно предложение. Може, разбира се, да работим и повече. Знам немски закон, която е, който е много по-строг. Но вече имаме нещо постигнато. И именно от тази гледна точка изходи Европейската агенция. Количествени критерии, които идват след качествените. 15 качествени критерия, много стрикни и бих казал дори, че в момента, в който един от тези критерии влезе в сила, лицето бива директно подложено на тази рамка, рамкова мярка. Така че много малко хора ще се измъкнат, ще се изплъзнат в момента в който те бъдат дефинирани като лица, поемащи риск, материален риск. И има също и един количествен критерий с трите прага. Това са много пари. Както знаете, последния прах стига до 1 милион и Европейската агенция предложи последваща проверка между 500 и 750 и предварителна проверка, ако имаме прага до 1 милион. Много дебати се проведоха, за да имаме един достоен компромис. И смятам, че текста, такъв какъвто го виждаме с тези критерии, ще включи почти всички лица, поемащи материален риск. Ако някой се сплъзнат, ой, защото може би не са точно в тази категория. Може би ще трябва в последствие да се върнем на текста, когато разглеждаме директивата за капиталовите изисквания 4. Но трябва да помислим какво правим. Погледнете какво става в съда. И какво става с подобни случаи в Великобритания. Не искам да създаваме юридическа несигурност която да доведе до поставяне под въпрос на самия закон. Считам, че всички такива лица, поемащи материален риск, ще бъдат включени, или почти всички. И докато чакаме тези стандарти да бъдат одобрени, законът вече се прилага от 1 януари и ако не се приема стандартите, всяка държава ще прави каквото си иска и съответно ще има голямо разминаване. И за това ви призовавам към тази отговорност, която винаги сте засвидетелствали, да имаме един синхронизиран текст. Второ, по казаното от Филип Ламбертс за тези нови категории доходи, които са измислени от банките, които обаче не са включени в бонусите, а в фиксираната част. Е, ще ви кажа какво написах на 12 февруари в едно писмо на агенцията по банкови, банковата агенция. И съответно е, тази агенция писа по мое искане на всички от национални регулатори да а, предприемат мерки по подобни практики във всички държави, особено а, с Лондонската банка Сити. Просто виждате, без да чакам тук да ми зададете въпроса, на 12 февруари веднага писах а, и поисках да бъдат а, запитани всички национални регулатори. Ако установим за обикаляне или нарушаване на закона, разбира се, поема отговорността и съответно ние имаме правото да действаме и Европейската агенция ще поеме своите отговорности и комисията също. Благодаря ви, господин комисар. Остават 6 оратора и само 15 минути. Приканвам ви да се придържаме към 5 минути за всички оратори. Госпожа Голар, благодаря ви. Много похвали чухме, но за да спестя време, няма да ги повтарям. Задавам директно въпроса си за утрешното заседание, за утрешната тристранна среща за механизма за преструктуриране. Ние сред докладчиците сме на мнение, че трябва да се приключи това досие, т.е. втория стълб на Банковия съюз. Но озадачаваме следното. Ако оставим за две минути на страна дискусиите, в които винаги се оплитаме, да излезем от тези дискусии и да си кажем, ама хората отвън какво искат и какво ще ни питат? Ще ни питат кой взе решението и кой ще плаща. Струва ми се, че не можем да отговорим на тези два въпроса сега. Кой решава за този неразбираем механизъм? Кой взима решението? Впрочем, в това отношение вие казахте нещо много интересно. Благодаря ви за това, че подчертахте, че сега представеното от съвета решение е сложно. Но на въпроса кой ще плати, а, още по-трудно можем да отговорим. Защото ние не знаем кой ще плати, нито как. Аз като законодател не мога да кажа, споразумяхме се за фонд за преструктуриране, при положение, че за 55 милиарда или половината от годишния бюджет на Европейския съюз ние не можем да обясним откъде ще дойдат. Сильви Голар е, към тули Силви Голар, като всички докладчици в Сянка, е изключително активна. Благодаря на нея, както и на а, Елиза Ферейра. Аз разбирам двата въпроса, защото самият аз съм си ги задавал и в първоначалния текст на комисията се опитах да им отговоря чрез европейски механизъм. Тоест, това е идея, която идва от Европейската централна банка и която се отнася до предпазен механизъм. Имаме два законодателя. Вие участвахте от самото начало и много добре знаете колко трудни са преговорите в съвета на министрите. Там много трудно може да се стигне до политическо споразумение. На въпроса кой взема решението, преди малко ви казах, че е, всичко е сложно, трябва да упростим малко повече схемата и ви дадох пример с е, два случая. Надявам се, че утре ще стигнем до някакъв простичък резултат благодарение на гръцкото председателство и председателя на Еврогрупата. Аз предложих а, комисията да получи вашата подкрепа и да имаме една по-простичка схема. Сега дали това ще стане, ще видим. Към момента нямаме решение. На въпроса кой плаща. Не искаме да има принос от публичното финансиране на държавите членки, защото държавите членки са суверенни. Затова предложих Европейски фонд. Той няма да бъде създаден още от самото начало, защото решихме, че държавите членки биха искали да има постепенно обединяване на фондовете. Още от самото начало ще имаме 55 милиарда. Фонда за преструктуриране ще си има своята собствена самоличност. Прогресивно ще се обединяват финансовите средства, което само по себе си е гаранция за получаването на тези средства. По обективен път се вдъхва доверие в конкретния фонд, в който ще има средства. Тоест ясно е откъде ще дойдат те. А вече кой плаща? Банковите институции. Може би погрешно съм се изразила. На този етап, считате ли, че може да върнем законодателен акт на съвета, т.е. да одобрим система при положение, че не знаем а, как ще се финансира тя? Затова предлагаме делегирани актове за комисията. Затова продължавам да съм на мнение, че това е по-добър компромис, отколкото да имаме делегирани актове за комисията. Член 66 от Банката за реконструкция и развитие. Погледнете го. Мисля, че това е най-доброто компромисно решение. Мисля го сега, ще го мисля и утре. Делегирани актове за комисията. Госпожа Вики Форд. Господин комисар, през последните пет години работихме за по-добро регулиране на финансовия сектор. Не искахме обаче да задушим инвестициите и отпускането на кредити в Европа. Затова често приканвах за кумулативна оценка на въздействието. И а, е, мисля, че постъпихте правилно. А именно да имаме равнопоставеност на единния пазар – Нуждаем се от по-глобален регламент, защото тук говорим за глобалната индустрия. Един от ключовите аспекти, по които работихме, беше да се уверим, че данакоплатците няма да плащат сметката за фалирането на банковите институции. Затова, по мое мнение, е важно да минат правилата за спасяването. Кажи за вътрешно банковото финансиране. Неучастващите държави, както и участващите държави, трябва да имат право на мнение. Два кратки въпроса. В пресата по-настоящем се коментира, че лош банков съюз би бил по-добре от нищо. Съгласен ли сте? Ако не се стигне до споразумение утре вечер, бих искал да попитам какво смятате, че може да направи Европейския парламент. Може ли той да не гласува по Европейския механизъм за преструктуриране? Считате ли, че това ще бъде безотговорно? Считате ли, че ще рискуваме по този начин да получим вътрешното преструктуриране вместо външното? Господин Барние. Благодаря ви е, за сътрудничеството. Не винаги бяхме на едно мнение, но аз е, съм работил обективно с всяка една политическа група, включително и с вашата. Вече имаме една доста пълна картинка и ми се струва, че бихме могли да се възползваме на точни факти и на точни принципи не можем да гледаме назад, две или три години назад, да гледаме какви са законодателните актове от тогава. Трябва да се позоваваме на оценката на въздействие. Нуждаем се от оценка на въздействието и още през април възнамерявам да представя на вас и на министрите първата економическа оценка – на направеното. Аз съм наясно. Знам, че всичко си има цена. Както е, директивата за капиталовите изисквания, така и другите правила си имат своята цена. Но цената е приемлива за финансовата економика. Наш дълг е да не се стига до прекомерна цена. Да не трябва два пъти да заплащаме последиците от кризата от 2007. Все още не сме се съвзели от удара. Удара беше понесен от дънакоплаците. 11-15% от БВП а, чрез а, субсидии беше платен от безработните. От безработните. Господин комисар, ако позволите, въпросът ми е какво ще стане, ако не стигнем до сделка утре вечерта? Парламента тогава трябва ли да отложи гласуването си по ам, един механизъм за преструктуриране или не? Отговор на комисаря. Повтарям още веднъж. Сериозно работихме, за да намалим риска за данакоплатците и вносителите. Целта ни беше да се запази цялостта на вътрешния пазар. Много от законодателните актове, например този за банковия съюз, се отнасят до държавите членки на еврозоната, т.е. тук не се включват всички страни членки на Европейския съюз. Не ми се иска да си мисля за провала на банковия съюз. Трябва ни компромис. Той е постижим. Мисля, че министрите, както и председателството на Европейския съюз и на Еврогрупата осъзнават, че се нуждаем от добра система. Успяхме да постигнем компромис по единния механизъм за надзор. Несъмнено този механизъм беше много по-сложен, защото там също ставаше дума за пари. Както каза Силви Голард, и там възникна въпроса кой плаща. Затова се надявам, че ще имаме един динамичен компромис и мисля, че ще го постигнем утре. Нуждаем се от един последователен, добър банков съюз. Въпреки, че ще имаме прогресивно преструктуриране. Ще имаме обаче добър банков съюз на базата на тези два стълба. Благодаря, господин комисар. Четирима е, оратори са заявили желание. Господин комисар, не искахте да ни отговорите какво ще се случи, ако не се постигне споразумение и какво да направим ние, ако това не стане. Господин комисар, ще имате възможност да отговорите след това. А сега всички е, въпроси трябва да бъдат пределно е, сгъстени. Давам е, думата на господин Гусес. Euh, Благодаря, както Нека да се присъединя към поздравленията на моите колеги за отличната ни работа на всички нас тук и е, за по приключването на преговорите е, разбирам отлично вашето отношение. Нищо друго не би било разумно. Вие сте е, комисар, е, който не следва да мисли за провал, след като цялата ви работа е ориентирана към постигането на успех. Парламента участва и в вашата дейност в такъв смисъл, за което ви поздравявам. От Наркара сме помоли да задам няколко въпроса. Той не може да бъде тук е, днес. Е, на първия вие отговорихте. Тоест, е, когато се прилагат количествени критерии, ще има ли възможност за изключение? Вие отговорихте. Комисията отчела ли е всички количествени критерии или е оставила някой на страни и също гледна точка на комисията единия надзорен механизъм отговаря ли е, на всички критерии и е, как се осъществява контрола за бонзонсите. Вие коментирахте. И е, също мога да кажа, че не следва да се е, прилага тази мярка така, че да парализира възможността за дейност. Благодаря. Госпожа Подимата. Благодаря. Добър ден, господин комисар. Аз също искам да е, се присъединя към благодарността за възхитителната ви работа в твърде, изключително европейски дух, а също така и за отличното е, координация и сътрудничество с парламента и с е, нашата комисия. И сега ще премина на родния си език гръцки. Имам два въпроса. в, които е, съответстват на духа на въпросите и на колегите. Първо, триалога, ключовия триалог е, утре, свързан с е, фонда за преструктуриране на банките и единия механизъм за преструктуриране. Ние всичко имаме желание да се постигне съгласие, но Вики Форд току-що ви запита какво следва да прави парламента, ако не се постигне това съгласие. И аз искам да задам следния въпрос. Дали разполагаме с една една система за надзор, която ще започне да действа действа ефективно през септември и ще може да проведе стрес тестовете на европейските банки. Защото ако не успеем да постигнем съгласие утре за новия механизъм и новия фонд за преструктуриране, рискуваме тези стрес тестове да бъдат проведени в рамките на механизма за преструктуриране, но без съответните механизми и е, средства, фондове. И като цяло банковия съюз е, следва да може да се справи с разпокъсаността на банковия сектор. Но в такъв случай няма ли, ако не успеем е, да постигнем съгласие, да, да причиним още допълнителна фрагментация на този сектор. И второ, е, ставаше дума, че в банковия съюз има един трети стълб, който е свързан с гаранциите за спестяванията. Но за момента този трети стълб не е изграден. Ще, е, имаме ли интерес този трети стълб да бъде е, спасен посредством е, единния фонд за гаранция на депозитите. Сега от името на Обединената Европейска левица, господин Клут. Аз бих искал първо да благодаря на господин комисаря, който винаги е работил много конструктивно и е за пример пред своите колеги. А, що се отнася до моят доклад, аз определено подкрепям работата на, на комисаря. Искам да му благодаря за сътрудничеството. Надявам се, че в четвъртък ще е, бъде прият текста на доклада Пи Мекантен. Има проблем с становището на Обединеното кралство и по-малък с това на Франция, но се надявам, че ще бъдат преодоляни. Искам да обърна внимание на един момент. В нашия мандат ние работихме много по регулиране на банковия сектор. Бе необходимо да се направи това, но понякога оставам с впечатлението от разговорите ми с много хора, че все още има какво да се направи, когато става дума за частните дългове. Има много е, хора, които са задлъжняли, примерно, с закупуването на жилища. И сега не могат да се справят. Мисля, че следва да помислим дали да не търсим някаква е, регламентация за платежоспособност на европейско ниво за тези хора, така че те да могат да бъдат подкрепени. Съвсем е, бързо моля господин Скинер, иначе господин е, комисарът няма да има време да отговоря. Благодаря. Когато дойдохте преди 5 години, не знаехте с какво ще се сблъскате, но във всички случаи постигнате сериозен успех. Много добре работих е, и вашия кабинет надзорните органи също е, коментират, че е, работят много добре с вашия кабинет. Не съм е, сигурен обаче дали пазарите имат това, отношение, това мнение. В края на краищата ние представяме един регулаторен текст, който изглежда много хомогенен, но в край на краищата засяга само една страна от аспекта. Тоест, имаме решение само на едната страна на уравнението и не смятам, че е редно, т.е. имаме забрана само едностранно. Изключително важно е да постигнем споразумение за достъпа на всички до банкови, до обикновени банкови сметки. Надявам се, че ще сте готов обаче да се възпротивите, защото не може да се очаква хората да плащат само по електронен път и не можем и да ги задължаваме да плащат само с карти. Има хора, които искат да плащат и кеши. Се надявам да не се създава едно такова разделение. Добре ще е да чуем и какво е мнението на електората в такъв смисъл je, je, je prie les parlementaires qui n'auraient pas pu poser de questions de, de m'excuser. Да, готов съм да отговоря двустранно на въпросите, които смятате, че не съм отговорил. Благодаря на Жан Пол Гозе за оценката му и е, отговора на въпросите от името на Атмадър Карас. Първия ми отговор е да един а, от количествените критерии от 15-те е достатъчен, за да бъде включено съответното лице е, в а, лицата, които са, покриват от разпоредбите за бонусите. Е, разбира се, ние сме разписали е, тези 15 е, регулаторни технически критерии, от, е, които ни бяха дадени от Европейския банков отговор орган. И трето, да, с Европейския банков орган съвсем честно, сериозно отговорихме на желанието на законодателя да работим на първо ниво, т.е. да се е, квалифицира е, риска на първо ниво. Да Разбира се, можем да си задаваме въпроса дали е, може да се... Какво може да се направи повече? Знам, че страните членки имат тази възможност, както го прави Германия. Ние е, се стараем да е, спазваме разписания текст. Аз не съм в капацитета си да променя директивата. Вие ще имате възможност да го направите е, след е, направена оценка. Но това са отговорите на въпросите от Отмар Карас. Благодаря и на госпожа е, Подимата за оценката. Аз е, лично нямам темперамента да коментирам какво ще се случи, ако не успеем. А, искам да кажа сега ясно, че текста на и е, е необходим, за да имаме решение и, и за да се създаде една рамка за превенция. Защото по този начин ще се ограничи риска за фалит. И е, целта не е, е да има проблеми, за които да се търси решение и преструктуризиране, а да има по-добър надзор над банките на европейско ниво, да има по-добро капитализиране с е, съответна система за преструктуриране и гарантиране на депозитите, като се прилагат всички е, критерии, включително и санкциониране на лица, които поемат прекомерни рискове. В такъв смисъл считам, че едно организирано, подготвено реструктуриране или спасяване ще има по-добър ефект от едно дезорганизирано такова. По въпроса за стрес тестовете, те ще се провеждат с, с настоящите инструменти от името на ЕЦБ, от ЕЦБ и Европейския банков орган. Сега, ако се установи, че определени банки е, са застражени, все едно е, септември няма да има европейски банк, е, механизъм за стабилност, макар че и до този момент имаше преструктуриране и рекапитализиране на някои банки. Просто се използват наличните инструменти. За фонда за гаранции, госпожо Панимата, вие сте наясно, много работа извършихме, 28 национални фонда за гарантиране на спестяванията съществуват, но за момента е, няма е, европейски такъв фонд, има оперативна връзка между националните фондове. Във всички случаи е, ще трябва да се направи оценка на функционирането на тези национални фонкнове и след това да се мисли за следващия етап. Но във всички случаи те са построени по същата логика с гаранции за определените на сума. Благодаря и за ангажимента на парламента по този текст. Той е, е текст в рамката на цялата архитектура на темата и който е, дава гаранции на всички, не само е, така е, и, и най-обикновените, скромните хора, не, които много са. притеснени от всички тези милиарди, които като че ли се изпариха. Също съм наясно, че съществува проблем и искам да и ще обсъдя вашите предложения с колегите, за, който отговаря за социалните въпроси, а именно да се оценят националните системи за посрещане на такива проблеми с задлъжняването на индивидуални лица. Напълно съм наясно, че в резултат на кризата този проблем съществува и е, имаме определено интерес да работим заедно по всички системи, които съществуват в немалко страни. Да оценим какви са тези системи и ако има нужда да търсим една европейска рамка за решаване на проблема. Също така а, говорихме за един резервен а, фонд за ликвидност, защото а, той а, функционира а, за гаранции. Става дума за фондовете с постоянна стойност на активите. Имаше предложение да се забранят подобни фондове. А, но още не сме направили такова предложение, още обмисляме нещата, защото това ще е сериозен проблем за немалко европейски страни. И е, в, в отговор на това, че не направихме такова предложение, е, предложихме именно този е, резервен или спасителен фонд. Господин Госес не гласува измененията, но съм, аз съм готов да, да обсъдя част от неговите предложения. Благодаря, господин комисара, за последен път председателствам тази комисия и за мен бе чест да участвам в това, тази последна среща с вас. Благодаря за вашата толкова важна работа през този мандат. Надяваме се, че е, ще бъдете отново тук, защото Европа има нужда от вас. Благодарности и за преводачите. Е, следващото заседание още не е определено, но благодаря на всички. Merci beaucoup, Michel. Okay. Merci beaucoup.